Iniziamo. Patrick is offering to you. Iniziamo, buongiorno. Колеги, започваме. Добър ден на всички. Пак добър ден. Искам да поздравя Полската ветеринарна национална служба. Те са днес тук, присъстват на нашите разговори. Господин Лукашевич е тук, заместник председателя Ануш, заместник председателя Пекнич и Мари Кубика. Добре дошли в нашата комисия по земеделието. Още нещо, в 11 часа трябва да си тръгна, защото председателят Шулц е поканил председателя на нашата група да присъства на едно заседание за финансовата перспектива. Много деликатна тема. Заедно с другите председатели на комисията ще говорим за това как да реагираме на идеята на датското председателство да включи в а, преговорната котия за МФР различни технически въпроси, които са свързани или с ОСП, или с кохезионната политика. Както добре знаете, това е една стратегия, която не можем да приемем, защото това би означавало да се отнемат на парламента правомощия за съвместно вземане на решения. Затова искаме да убедим датското председателство да се занимава с финансови въпроси само в, този, в тази преговорна котия, а останалата част да бъде оставена по съвместното вземане на решение на парламента и съвета на министрите по замеделието. Шеста точка сега и седма точка, два доклада по които колегата Луиш Капулаш Сан, Санто ще се изкаже. По негово искане ще говорим заедно по тези два доклада. И така, Луи ще започне своето представене и с, пряко те, с преките директни плащания за стомански производители по схеми за подпомагане в рамките на ОСП и в същото време ще говори за подпомагане на развитието на селските райони от Европейски замоделски фонд за развитие на селските райони. Много важни теми заедно ще бъдат засегнати, както казах. Записваме желаящи да се изкажат, за да можете да говорите и по двете досиета. Искам да ви припомня, че се представят а, за 9 юли, до 9 юли предложение за изменение, за преките плащания, 10 юли за втория доклад. Господин Пачеко е тук, цялата комисия. Луис, а те ла парола per la presentazione. Имаш думата, Луис. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom. Много благодаря, господин председател. Здравейте на всички. Искам а, да прозвучи като някакъв ритуал, но а, все пак ще започна с най-искрени благодарности към всички, които много ми помагаха в работата последните 6-7 месеца. Всички колеги, доста колеги, които предоставиха своите съвети, предложения, обменихме мнения. Екипа на нашата комисия, чието капацитет за работа е наистина висок. Моят асистент и екипа на комисията също. Генералният директор Пачеко и останалата част от екипа винаги бяха на разположение последните няколко месеца, за да ни предоставят информация, без която нямаше как да свършим тази работа. Всички тези месеци ни дадаха възможност в десетки заседания да събера най-различни видове информация от селските стопани, от фермерите, от а, хората на местно, регионално равнище. Посетих десетки семинари в различните държави членки. Така че моят доклад отразява не само личната ми позиция, това е, което според мен може да представлява основа за политически компромис. Ако разбира се бях само аз, без каквито и да било ограничения, който съставя този доклад, той би изглежда съвсем различно, но като докладчик в парламента съм се опитал да поставя този доклад в е, една среда, в която той ще послужи за постигане на консенсус. И така следвам структурата на комисията, но в същото време се опитам да предам, съм се опитал да предам един по-прагматичен аспект, така че да имаме ОСП, която е още по-справедлива, по-малко бюрократична и да има повече хармоничност между двата стълба. Ето защо винаги съм смятал, че един и същи докладчик трябва да поеме тези два доклада, тъй като има много връзки между тях. И нека започна с първия стълб, колко може по- бързо, за да разясня основните предложения, които съм включил по отношение на него. Първо, активният фермер. Много се спори за това понятие. Много е трудно да се постигне консенсус за европейско определение. Има колеги, които смятат, че активният фермер, фермер трябва да се разглежда по един начин, други предпочитат друг начин. И така това, което аз предлагам като евентуална основа за консенсус е опре, ам, активния фермер да е такъв, за който селскостопанската дейност е важна дейност, макар да има и други дейности, които той осъществява. Това определение, според нас, трябва да бъде разписано допълнително в, и отделно във всяка държава членка, като се спазва основния принцип, че активния фермер трябва да има значителна селскостопанска дейност. След това имаме негативния списък на площ, която не може да се използва за директни помощи, тъй като се използва за други цели. Там сме включили най-различни моменти, като например спортни игрища, а, мини и така нататък. Всичко това трябва да бъде изключено от тук нататък от възможност за директни помощи. Друг момент, който среща известен спор, максималния таван и постепенното а, му ограничаване. Аз подкрепям част от предложенията на комисията, но в същото време смятам, че трябва да се въведат някои корекции. Това мисля, че е честно. Има ясно а, посочено, че намаляването на плащанията се прави на две стъвки между а, 150 и 200 хиляди евро, като първо са 20%. Не 20% от 150 хиляди. Също така съществува максимална сума от 30 000 евро, което в тези времена на ограничение ми се струва справедливо. Това е един абсолютен а, таван, който и без това е доста висок, отколкото да речем се прилага в Съединените щати, където има подобна а, система. Около 255 000 долара е там. И така, гъвкавостта между двата стълба е също важен момент. Това, което аз предлагам, е държавите членки, които са в най-неблагоприятно положение спрямо втория стълб, а това са същите държави, които са в най-благоприятно положение по отношение на първия, трябва да използват втория стълб. Това са Франция, Германия, Холандия, Белгия, Дания и Швеция. Тези шест държави те трябва да имат възможност да прехвърлят повече към втория стълб, за да могат да се справят с политиката за развитие на селските райони. Също така смятам, че и други държави членки трябва да могат да прехвърлят между двата стълба, особено средствата, които не се използват за най-неблагодетелствените райони и тези за екологизация, за да се подкрепят агроекологичните мерки. Системата за основни плащания Тук казвам, че тук могат да се включат не само активните фермери, от 2011, но също е и от 2009 и 2010. Те не трябва да се изключват от възможността да а, са допустими техните заявления. Друг въпрос, който е много важен, а, екологизацията. Всички искаме по-зелена ОСП. По това няма спор. Но комисията от една страна предлага правила, които трудно ще се осъществят и ще представляват допъл... допълнителен товар. А от друга страна пък тези мерки, които предлага комисията, не са достатъчни. И затова аз предлагам нови и корекции към тези, които съществуват. Първото от моите мерки, които предлагам, е площите, които са покрити от мерките за екологизация, да бъдат допустими само заради този факт а, да могат да са допустими към а, частта за екологизация от директните плащания. И смятам, че включването във втория стълб трябва да е още по-зелено, още по-голяма степен на екологизация да има, отколкото в първия. Още едно нововведение от моя страна сертифициране на екологични стопанства. Веднъж, щом има обща рамка в Европейския съюз, където всяка държава членка може да сертифицира екологичните си ферми, тогава особеностите на всеки регион или държава може да се включи в мерките за екологизация в добавка към общите критерии, които са включени тук. Така че тази обща сертификационна система да стане част от европейския подход. Другия момент е за постоянните насъждения. Не само постоянни пасища, но постоянни насъждения, като, например, маслинови дръвчета, плодови горички и други. Там се покрива а, този важен момент, свързан с запазването на почвата и подобряването на почвата, така че също може да се счита за екологизация. Ще започна с предложенията на комисията, като например разнообразяването на културите. А, има една площ, която комисията не, не изисква да се спазва това изискване. едното предложение беше 5, другото 3. Така че да се изискват не три различни разсъждения, а само две. При стопанствата с по-малко от 50 хектара няма да е необходимо да има две насъждения, ако 80% от площа е представлява постоянно пасище или постоянно насъждение. Това е добре, защото по този начин ще се изключат 70-80% от селските стопани, но по този начин ще, се, ще става въпрос за 70-80% от площа. По този начин много сериозно ще се намали административната тежест и бюрокрацията. Също предлагам по отношение на постоянните пасища да включим така наречените исторически данни, с други думи, почти които са използвани като пасище, те да могат да се включат в тази идея за постоянни пасища, която покрива много а, големи а, площи. Най-лесният пример това отношение е в Шотландия. Много важен а, елемент са приоритетните екологични площи. Тук а, предлагам да оставим, оставим 70%, както се предлага от комисията, но да се прилага само за стопанства, които са повече от 20 хектара и така ще се изключат 80% от селските стопани, но много малък процент от цялостната площ. И още веднъж а, предлагам приоритетните екологични площи да бъдат заменени от площи, а, които са с а, насъждения а, имащи а, които задържат азот в почвата, така че а, да допринесем а, за излизането от а, недостига на протеин, а, което представлява проблем в момента. Предлагам, ако да речем две стопанства имат а, съседни стопа, стопанства, то тогава да се изисква 7 или 5% от тях. Подкрепям предложението на комисията като процент, но смятам, че максимум 50 хектара трябва да е максималното увеличение, а не да има индекс към а, средната площ на стопанство в държава членка, не ми се струва нормално един сърски стопанин в една държава членка да бъде третиран различно от друг в друга, тъй като просто в съответната държава са по-големи стопанствата като цяло. Също така предлагам да се въведе идеята за заетост като едно от условията, за да могат държавите членки да използват тази обвързана подкрепа. По економически причини, защото комисията искаше да се разреши това при економически трудности, но аз казвам да се въведе условието, че в този регион, в тази местност, ще се осигури заедост. По този начин държавите членки ще могат да използват тази допълнителна възможност и да останат в рамките на предложения процент. Също така с малките фермери има известно а, подобрение. Ние също предлагаме още малко да се увеличи предложената комисията от 1000 до 5000 хектара. А, също така смятаме, че това трябва да е факултативно на доброволни начала, не задължително, както предлага комисията. И смятам, че не би било полезно да остане задължителна системата. И така, държавите членки, които имат този структурен проблем и искат да използват този инструмент, за да го решат, могат да го направят със съответните условия и по същия начин в същото време се освобождават другите държави членки от евентуални допълнителни задължения. А сега стигаме до най-чувствителния момент националните тавани и разпределението. Аз смятам, че съм предложил, предложил механизъм, който е по-справедлив от този на комисията. Знаем, че ОСП не е справедлива за много региони, за много държави. По исторически причини има големи разлики в плащането на хектар. Знаем, че трябва да се намалят от политическа гледна точка тези разлики и тези промени трябва да са постепенни но има крайности, които не са приемливи. Има държави членки, които са над 60% от а, а, средната стойност за Европейския съюз, а други държави, в които е едва половината от средната стойност. Ето защо бих а, предложила едно известно подобрение за държавите, а, например, при Балтийските държави и аз а, предлагам да се преразпредели част от а, тази възможност а, от страна на държавите, които имат високи нива и така да има пропорционален принос за запълване на дефицита за държавите членки, които са в долните нива. И така предлагам тези, които са под 70% от средната стоеност за Съюза до 2019 да се недостигът да се намали с 30%. И така те се предвиждат към а, към средната стойност, но не 90% от нея. А в държавите членки сравнище на директни плащания между 70 и 80% от средната стойност, недостигът следва да бъде намален с 25%. А в тези държави, в които равнището надвишава 80% от средната стойност, следва да бъде намален с 10%. Що се отнася до обединяването на плащанията в някои държави членки, това представлява на някои места много сериозен проблем. Част от държавите, които се занимават с диверсификация на а, насъжденията и също така това се среща и в млечния сектор. В а, комисията това, което предлага, ще се окаже, че някои сектори просто няма да са рентабилни. Затова, като альтернативен механизъм, предлагам държавите членки да имат възможност, да им бъде позволено да създадат механизъм, който намалява подкрепата до 30% до 2019. И така, максималното намаление в единното плащане ще бъде ясно колко би могло да бъде намалено. самите селски стопани ще са информирани и ще знаят. Има държави, които много по-бързо се предвижват, отколкото това, което предлага комисията като темпо. И за мен не ми се струва подходящо да се спазва това, което предлага комисията. Толкова бързо обединяване и конвергенция за толкова кратък период а, или пък много по-бавен процес в някои държави членки. Така че ми се струва, че А, уравновесяването на забързването от една страна и забавянето от друга страна би било най-полезно за обединяването на плащаните. И така, дами и господа, това са основните ми идеи. Що се отнася до а, директните плащания, а сега искам директно да премина към а, развитието на селските райони. Нека да започна с моите фермери. Както казах по първия стълб, смятам, че мерката за младите земеделски стопани трябва да е задължителна и трябва да има 25% добавка до 50 хектара във всички държави членки. Това бе предложението по първи стълб. Сега по втори стълб предлагам плащанията, които са свързани с приходи от земя, т.е. аренда, да бъдат засегнати, защото е скъпо да се взема земя под найем и ако човек не наследи земя, много трудно може да започне да се занимава с фермерство. Затова смятам, че може да се финансира вземането под найем на земя и така млади фермери много лесно могат да влязат в този бизнес. Освен това предлагам един нов механизъм за тези, които се отказват от фермерството. Не говоря за ранно пенсиониране, а чисто и просто пенсиониране едно по-простичко прилагане на системата. нези фермери, които са над 65 годишна възраст, могат да получат едно плащане, което да възлиза на 50% от а, сумата, която се плаща на млад а, фермер, ако прехвърлят а, фермата си на млад или нов фермер, заедно с правото си на плащане. Така ще влезе нова кръв в този сектор. Освен това, предлагам по-лесно да се реструктурират фермите с едно плащане, единно, което да е за цял срок от 5 години, за унези, които биха искали да прекратят дейността си като земеделски производители. Не искам да осложнявам нещата с много цифри, но по принцип имаме едно плащане към фермера, плюс 20%, ако той прехвърли фермата си на млад или нов фермер. Освен това, предлагам критериите за инвестиции в агробизнеса да бъдат по-улеснени. Тези инвестиции трябва да бъдат на разположение когато има ново изискване за агроекологични мерки. Тук има голяма несправедливост предложението на Европейската комисия и то беше да се изключат старите държави членки от инвестиционна помощ в ново напоени площи, особено в южните държави членки, където е много трудно да има конкурентоспособно земеделие без напояване. И това ще бъде голям удар на конку... върху конкурентоспособността. Затова предлагам да си остане възможност за финансиране на такива нови райони с а, системи за напояване. По агроекологичните мерки също предлагам 30% от бюджета за развитие на селските райони да бъде пряко свързан с агроекологични мерки. Това е доста смислено, защото когато се включат тези агроекологични мерки в системата за екологосообразни мерки или зелени мерки, то тогава трябва да се отдели бюджет по втория стълб. Ето затова мисля, че държавите членки трябва да отделят поне 30%, което е една трета всъщност, от а, общия бюджет за развитие на селските райони за агроекологични мерки. Като вече казах, Всичко това трябва да бъде на по-високо ниво от всичко по първи стълб. По отношение на горите, мисля, че бенефициарите би трябвало да бъдат по-разширени като обхват. Добри мерки, поздравявам комисията, но мисля, че друг вид фермери, особено у нези, на чиято земя има гори, които не са нито държавни, нито частни, а, общ, а на общността или общински да получават подкрепа. Най-спорната част от моето предложение, може би по отношение на развитието на селските райони, е свързан с райони, където има природни ограничения – Както знаете, имаше много интензивен дебат по този въпрос в Европейския парламент, защото има повече от 10 държави членки, които още не са ни казали какви ще са последствията, ако се приложат критериите на Комисията за географското очертаване на тези райони. Е нито морално, нито справедливо Европейския парламент да казва да или не на определена мярка, без да знае какви ще бъдат последствията от тази мярка. За това предлагам следното. В светлината на решенията на СТО, на Сметната палата и на Съда на Европейските общности, географски ощетените райони да бъдат ограничени, извинете, да бъдат а, определени на базата на географски а, критерии, а това, което предлага а, комисията, да бъдат само показатели, а не задължителни критерии. Така държавите членки имат по-голяма възможност да маневрират Отговаря се по този начин на ангажиментите, които сме поели, както и се отговаря на решенията на съда и на СТО. Управление на риска. Подкрепям предложението на Европейската комисия за управлението на риска, но в съвместните фондове включвам също възможността те да се, възпол... да се използват и при климатичните е, феномени, като например сушата в южните държави, това според мен може да бъде един критерий за включване на тези съвместни фондове при управлението на рискове. След това, нивото на съфинансиране. Участието на Съюза го вдига малко от между 50 до 85% до 60% и в по до 90%. Значи 50-85 става 60-90%. Като по-голямата, по-големия процент са малките острови, отдалечените райони. Това, което не се използва, може да бъде прехвърлено към втори стълб. Бюджета за развитие на селските райони, както знаете, критикувахме факта, че комисията предлага бюджет по първи стълб, а не по втори. А, говорих за различни видове за разпределение. Както знае комисията, а, по втория стълб държавите, които се справят най-добре, са най-зле пък по втори. Така че всяко едно преразпределение по втори стълб – означава прехвърляне на средства от Балтийските държави, Румъния, към Франция, Италия, Германия. Тоест към държави членки, които са в най-лошо положение по втори стълб. Мисля, че ще има много малко пари за тези големи държави членки, от друга страна ще се вземат големи суми от малките държави членки. Не виждам защо трябва да се прави а, такава основна промяна в разпределението. И затова мисля, че неща трябва да останат такива, каквито са. Това са основните ми предложения, господин председателю. А, отворен съм за идеи, и постоянни преговори по всички предложения. Благодаря ви за вниманието и, и за помощта а, при изготвяне на доклада. Благодаря, наистина много важна работа свърши, особено усилията ти да включиш в предложението си и много становища, които заедно с докладчите в Сянка сте изградили заедно. Това улеснява днешния ни дебат. Както направихме и вчера с Лавия и Дантен, сега ще дам думите, думата извинете на докладчите в Сянка и след това останалите колеги. Всички са поискали думата, които са тук, така че трябва добре да се организираме. Започваме с преките помощи. Давам думата на Мариан Магинес и след това Джордж Лайен. Благодаря. Сърдечни благодарности за нашия докладчик и за представането на доклада. Много ясно бе представен доклада. Поздравление за начина по който той работи с всички нас и ни слуша и взе предвид нашите съображения. Колко минути имам, господин председател? I intend to be brief. Смятам да говоря бързо. Вчера на докладчицата сянка не ограничения, така че а, Шекспир имат ста по въпроса колко е полезно да се говори бързо, затова аз ще се опитам. Нека да започна с най-трудните въпроси, предложенията за екологосъобразност или зелени мерки. А, ние се опитваме да сведем до минимум трудностите за малките земеделски стопани, но може би трябва да помислим още малко. А, въпрос. Парламента говори за, а, гласува една така в, наречена система от менюта за мерки за екологосъобразност, така че а, земеделските стопани да могат да си избират това, което е удачно за тях. Тук не се споменава нищо такова. Може ли да ни кажете защо? И дали не е удачно отново да въведем това понятие, защото има екологосъобразни мерки, които са различни раз... за различните страни. Разнообразяването на културите, знаем, че оборота е много важна мярка за някои страни. Е, има, интересно ми е какво предлага комисията в това отношение зоните, екологични зони. Имаше сериозни проблеми, приоритетни екологични площи. имаше сериозни проблеми с това, че се разширяват 70% от директните плащания. Така че може би е по-добре наистина да разработим една система тип меню, за да може екологосъобразните мерки да работят в посоката, в която ние искаме. Също мисля, че и парламента, и съвета имат желание да подобрят системата от екологосъобразни мерки, но има още много какво да се направи. Говорите за ясно определяне на площите и проценти и така нататък. И мисля, че е, как, е, ми е интересно как ще се приспособят всички селкостопански производители е, към всички тези сложни системи Тоест, считам, че екологосъобразните мерки по никакъв начин не улесняват нещата, всъщност ги осложняват. И последно по тази тема, Гърция, например, е много наясно с този проблем. Стълб 1 и стълб 2. Колегата Луис, извинете. А, как е, включваме, примерно, е, селскостопанските производители на биопродукти директно ли се включват в схемите за екологосъобразност? Е, как се включват схемите за сертификация? Мисля, че комисията трябва да реши този въпрос, дали да се избягва двойно плащане и как, евентуално. Освен това, как да направим така, че в стълб 2 да има добри програми за агроекологични мерки, като има и достатъчно мерки за екологосъобразност и в първи стълб. Защото в край на кращата екологосъобразните мерки са основен приоритет, но ние имаме и агроекологични мерки във втори стълб, така че там се получава препокриване. Интересно ми е да чуя комисията как можем да се справим с този проблем. Второ, Вашия коментар, е, господин а, е, председател, за бюджета. Ние действително можем да бъдем по-справедливи, ако имаме достатъчно средства. Но, а, е, както се вижда, има ужа... сериозна опасност да получиме по-малко средства и за това ние трябва да защитим и нашата позиция по отношение на бюджета. За мен това е сериозно притеснение. После, въпроса за разпределението между страните членки и вътре в отделните страни членки. Той е изключително щекотлив от политическа гледна точка. Ние се опитваме да решим някои от проблемите на тези, които получават много ниско ниво от директните плащания, но се опитваме да направим това с по-малки пари, с по-малко пари, което си е проблем. Така че трудно ще се получи това преразпределение в 27 страни с по-малко средства, но приветствам вашето усилия в това отношение. А за преразпределението вътре в отделните страни членки, е, разбирам, че в някои страни членки ще е много трудно, включително и в моята страна, да а, е, действаме в посоката на един наставка, която предлага комисията. Много е добре, че формулираме проблема и е, в, в, по отношение на плащанията за зелени мерки, в кавички, предлага се да се увеличи срока за преразпределение – но вие не сте учели тук едината ставка на зелените плащания. И това ще представлява трудност. Също, може ли да търсим и други начини за плащане на зелените мерки? Как е, единна ставка ли да бъде това? Аз също така знам, че не всички колеги са съгласни с идеята да позволим на страните членки да използват по-дълго старата система, базирана на исторически данни. Знам, че има притеснения по този въпрос и трябва да търсим някакъв компромис, но да обобщя, 27 страни са все едно 27 коня, които ще очакват в едно, участват в едно надбягване и комисията трябва да отчита този въпрос и да направи мерките такива, че всички да успеят да стигнат до финала. По отношение на съчетането, подпомагане, обхвата на тези плащания, и в нашата комисия има различни мнения, но е, трябва да признаем, че съчетаното подпомагане има своята роля в определени райони в страните членки. Подкрепям вашата позиция за младите земеделски селскостопански производители. Принципа за задължителността също съм съгласна. Знам, че доста колеги не са съгласни с това, защото някои страни членки са по-активни по стълб 2. Клаузата за активиране на мерките 2011. Да, в текста трябва да бъде пояснен, защото се казва, че може да е 2011 или 9 или 10. Двата стълба. Отново се питам какво ще решат е, фермерите, ако се реши 20% от е, стълб 1 да бъдат прехвърлени в мерките за стълб 2. Как това ще се отрази на плащанията? Това е един просто общ отворен въпрос. За дефиницията за активен селхостопански производител, прав сте да се опитвате да опростите предложението на комисията за това как да се измерва дохода. Смятам, че вървите в правилната посока в това отношение. Аз лично смятам, че трябва да направим така, че парите да се получават от активните селскостопански производители, но е много трудно да се постигне една дефиниция валидна на европейско ниво и, и страните членки трябва да имат а, е, както и възможност за гъвкавост, така и сигурност, когато прилагат отделните мерки. Има, има начин да се направи така, че парите да отидат до активните производители. Програмите за малки стопанства. Смятам, че това трябва да е, е избирателен е, вариант. Е, ако страните членки са задължени да имат такива програми, а никой не желая да участва, какъв е смисъл? Няколко общи коментара за упро... упростяването. Аз не считам, че упростяваме нещата. Всъщност комисията предлага неща, които всъщност повишават разходите на селскостопанските производители и те ще трябва и те, и страните членки ще трябва да разходват повече средства, за да се съобразят с тези изисквания в момент, в който тези средства липсват. Така че трябва да намерим начин да направим тези мерки по-приемливи и не толкова скъпи и не толкова сложни може би един вариант е да започнем с изцяло нова схема, да махнем всички права от 2014 година. Виждам, че вие не се движите в тази посока, но е добре да помислим, защото страните членки в това отношение изпитват най-големи трудности неща, да обобщя, има положителни елементи във вашия доклад и аз благодаря за тях, но смятам, че парламента трябва да бъде по-амбициозен и да не се придържа толкова строго до текста на комисията. Би следвало да имаме по-широко виждане за ОСП, и да отчитаме какво ще означават реформите за производителите в сектора. Трябва да търсиме устойчиво производство на храни в ЕСА, което означава да се съобразим и с екологията, и с безопасно, изискванията за безопасност на храните. Благодаря, Джордж Лайен. И след това Джим Никълсън. Джим, може да говориш и по втория стълб след това, защото събираме двата доклада. Джордж има думата. Благодаря, председателю. И аз искам да започна с това, че се радвам, че имаме такива доклади на господин Сантос. Благодаря за отличното сътрудничество помежду ни последните седмици. Благодаря също така за това, че е взел предвид някои от становищата, които предложих по доклада за преките плащания. Ще повторя казаното от госпожа Магинес. Накрая смятам, че доклада не е амбициозен, и чисто политическо, политически ни поставя много близко до позицията на Европейската комисия. Аз мисля, че ние трябва да подходим по-амбициозно, за да може да направим така, че да имаме много силна политическа позиция преди изборите с съвета и комисията. В противен случай ще станем нещо като клакьори на позицията на Европейската комисия. Няма да защитаваме своята позиция. Нека да засегна сега някои от въпросите. Най-трудният въпрос е преразпределението между държавите членки. Харесва ми въвеждането на минимум 65% като базова линия, т.е. държавите членки не могат да паднат под този прак, защото нещата иначе изглеждаха по различен начин. Така както е записано в преговорната котия за МФР, е, на ниво държави членки и техните, държави, и техните ръководители, едва ли ще имаме голяма гъвковост, но ще видим какво ще стане. Харесва ми посоката, в която се движим. Сега за вътрешното сближаване в държавите членки – Хубаво, че сте освободили държавите членки, които вече използват регионалния модел. Това е много разумно като позиция. Защо да открием топлата вода, като вече я ползваме? Що се отнася до референчните периоди 2009-2011, трябва да разширим а, кошницата, за да не изпадне някой от нея. Но трябва да видим дали точно тези години трябва да се вземат вид, дали има нужда от специални мерки, създаването на национален резерв, как се вписва тук? Съгласен съм да се намали първата стъпка за сближаването, не знам обаче дали сме достатъчно амбициозни тук, защото включването на зеления компонент от плащанията означава, че продължаваме да говорим за преразпределение в първа година. А според мен то трябва да бъде сведено до минимум. Сега, ограничаването на жертвите в кавички на преразпределението. Общата посока ми харесва, но имаме и крайен срок. Трябва да имаме кратен крайен срок и може да го отложим малко. Ако погледнем двете държави членки, които са го направили, 7 години им отне да го направят и може би трябва да дадем 7 години на другите държави членки, които възнамеряват да тръгнат по този път. Така че трябва да видим дали това е модела, който необходим. По отношение на зелените мерки или екологосъобразните мерки, имаме нужда от меню. Това бе включено в доклада ДЕС, това е позиция на нашата комисия и следователно трябва да следваме тази линия. Независимо от нежеланието на комисията да направи какъвто и да е компромис по въпроса, мисля си, че държавите членки трябва да получат една възможност да изберат от това меню, от мерки и да си изберат тези мерки, които са най-ефективни и ефикасни в техните региони. В много държави членки мерките за биоразнообразие се прилагат от край време. Те имат нужда от други мерки, които са свързани с справяне с последствията от климатичните изменения, намаляване на въглеродните емисии, и по-доброто използване на ресурсите. За това си мисля, че позицията ни трябва да бъде такава и се надявам да имаме мнозинство по въпроса. Uh, the, the, the, Част от промените по трите мерки по зеленяването не ги виждам. Uh, трябва да видим дали наистина това, което се предлага тук, прави нещата по-приложими. Харесва ми също възможността стопаните да влизат в сертифицирани схеми, които да отговарят на екологосъобразните изисквания. Това ме притеснява обаче, че се ограничаваме пак до същия вид мерки, тип биологично разнообразие. И това е основната грешка тук, да налагаме една шапка на всички. Всички се фокусираме върху биоразнообразието, въобще не говорим за мерките за климатичните изменения, които а, са необходими. И това ми се струва погрешно. Държавите членки, и регионалното самоуправление трябва да може да избере дали иска мерки от биоразнообразието или пък мерки, които са насочени към въпросите свързани с климатичните изменения, намаляване на въглеродните емисии и така нататък. Така че ми се иска тук да има ясно, по-ясно определение. Активен фермер. Харесва ми това, което е написано. Ясно беше, че предварителният текст нямаше смисъл. Въпросът е дали всички онези мерки, които даваме на държавите членки, ще работят а, навсякъде. А, сега, клаузите за неактивни собственици на земи, земе собственици. Не знам това как ще проработи. Сега залагането на горни стойности, не знам и това. Там трябва альтернативи да се предложат. Притесняваме гъвкавостта между двата стълба, възможността да се стигне до 20%. Знам, че това е проблем в Португалия, но и в Обединеното кралство също е проблем. Иска ми се да има по-добро разпределение на плащанията за развитие на селските райони, което да намали нуждата от обща гъвкавост. Доклада за преките плащани върви в правилната посока, според мен. Парламентът трябва обаче да бъде по-амбициозен, така че да имаме по-ясна политическа позиция, когато започнем преговорите. Сега ние не се опитваме да кажем какво, какъв ще бъде резултата накрая. Не, Искаме да тръгнем от някъде, от правна позиция, откъдето да тръгнат преговорите. И това, което ме притеснява, че сме много близо с измененци до позицията на Европейската комисия, което, както казах, отново ни прави един вид клакьори на позицията им, а не нещо друго. Continuiamo e diamo la parola a Jim Дам думата на господин Никълсън и след това на Мартин. Thank you very much, uh, Chairman. Can I also uh, благодаря, господин председател, Искам да благодаря на докладчика за предложението. Те са взаимосвързани и се взаимодопълват. Наистина добре се е справил. Ще видим с времето дали ще има различия помежду ни. За активните фермери. Според мен е хубаво да тръгнем в друга посока, а не посоката на комисията, а по пътя на негативните списъци. Трябва да си разработим политика, която да гарантира позицията ни. А тя е, че парите трябва да отидат при активните фермери, при хората, които работят на земята и които произвеждат. Това трябва да бъде основната ни линия. Сега нещо, с което съм напълно несъгласен с докладчика, е свързано с залагането на максимални стойности. Аз съм против и ще се боря до край. Против и няма да съгласа с неговите предложения, нито с предложенията на Европейската комисия, такива каквито са. могат да бъдат свързани с броя на хората, които работят на земята, но няма да приема предложението на нашия докладчик. Какво мисля по предложението най-общо? Обеден съм и аз, че са много сходни с предложенията на комисията. Иска ми се парламента да има позиция, която да бъде позиция на парламента, а не нещо средно между нас и комисията. Искам да видя много ясно разграничение между нас и тях. Така че, когато започнат преговорите, да имаме истински преговори. А не просто всеки да помръднем напред, тук и там по-малко. Това е позицията, която трябва да пред, да приемем, според мен. Всички предложения ще въведат повече бюрокрация, според мен. За разлика от това, което чухме от доклада господин Лавия, където става съвсем ясно, че се намалява бюрократичната тежест. А тук, според мен, се създава задушават се производителите, фермерите, които се опитват да си вършат работата. И се фокусираме много върху малките ферми, а не се говори за по-големите. Защо? Имаме и по-големи, и по-малки фермери в Европа. И всеки един трябва да получи помощ. Не разбирам защо да подпомагаме едните, а не другите. Всеки се опитва да свърже двата края, произвежда и работи здраво. Сега за менюто. Знам, че на комисията думата меню не й харесва, но на мен нещата са ми ясни. Менюто в крайна сметка ще бъде прието. Независимо как ще изглежда. Така че хайде да започнем да говорим за него и да видим как ще го изградим. Няма смисъл комисията а, да казва, а, това няма да стане. Аз им казвам сега, че ще стане и трябва да стане. Това е изискване и е задължително, ако искаме новите предложения да сработят. I, I have to say it here. Because... Трябва да го заявя тук, защото Говорим за единното плащане, което между 1998-2002 се основаваше на историческите плащания. Всякакви видове ферми. Сега взимаме това и преразпределяме средствата на друг вид ферми. Млечни и така нататък. Това го правим, според мен, дългосрочен план, за сметка на всички едри и дребни рогати добитъци в Европа. И ако го направим днес, тези два сектора ще бъдат застрашени и ще имат повече проблеми в бъдеще. Поне в моят регион ще има все по-малки крави кармачки и ще продължи да има все по-малко такива. За младите фермери. Това е един от най-трудните моменти. Разбирам, че усилия са положени тук. Идея да, да се справим с тях е ясна. Хубаво е да се финансира отдаването под найем или вземането под найем на земя. Хубаво е това, защото в нашата система може да сработи. Но, ако се финансира земята, тогава няма ли да покачи цената на земята, защото съседът има повече пари от теб. Как ще сработи това? Пенсионирането. Чудесна схема. Винаги съм вярвал в нея, но трябва да има ранно пенсиониране – младия фермер трябва да контролира земята, когато наистина може да промени е, нещата по време на работата си, през целия си живот по тази ферма. И според мен това е тайната на ранното пенсиониране, което ще направи нещата да сработят. Трябва да кажа на докладчика, че тази схема ще сработи в Европейския съюз, само ако е задължителна. Няма да работи иначе. Много държави членки въобще няма да приемат тази схема, ако тя е доброволна и няма да имат финансиране за нея. Имам известни безпокойства по този въпрос. Говорим за държавичните членки с 30% по втори стълб за екологосъобразните мерки. Хубаво! В Едното кралство обаче имаме ужасяваща сума по втори стълб. Как да я компенсираме? като включим модулирането. И 14% от плащане, единото плащане да бъде прехвърлено и да бъде включено във втори стълб, което ни оставя в много трудно положение. Що се отнася до втори стълб и малките суми по него. Сериозен проблем е това за нас. Не знам как да се подобрят нещата. Обикновено определени хора ми дават един и същи отговор. Това не е извинение нито за политиците, нито за министрите в Обединеното кралство, които се опитват да приложат цялата тази схема. Благодаря за докладите. Очаквам с нетърпение да работим заедно. Ще продължим да работим заедно. Не съм съгласен с всичко, което е записал. Обаче, ако, се съглас, ако съм съгласен или всички сме съгласни с всичко, което другите правят, нямаше нещата хич да са наред. Така че това е хубаво, че има несъгласие. Надявам се да усъвършенстваме доклада. Това е един от най-важните доклади за бъдещето на земеделските стопани в цяла Европа. Благодаря. Благодаря ти, Джим, Мартин, Ослинг и след това Агню. Ja, ich darf dem Berichterstatter zunächst auch erstmal recht herzlich на първо място искам да благодаря на докладчика за добре свършената работа. Опитахме се и преди да говорим с него. Не абсолютно всичко е отчетено в доклада, но се надяваме, че с хода на дискусиите ще се включат и другите ни идеи. Много се а, говори за това да сме по-амбициозни от а, комисията, но ми се струва, че нашата амбициозност не е точно каквато трябва. А, според мен, наистина, предложението на комисията отива в правилната посока, но ние трябва да помислим за нова обосновка за тези плащания, било то за екологизация, за климата, просто за да са наясно да накопаците къде отиват парите и защо. Тук това, което виждаме е едно настояване за поддържане на системата, а не за създаване и подкрепа за устойчивото е, земеделие. Наистина има много моменти, които можем да подкрепим, но не трябва да говорим за упростяване за сметка на екологизацията. Това е нещо, към което бихме правили доста сериозна критика. При сейдбооборота много е говорено м- за това. Но въпреки това не виждаме а, е, кой знае какво в а, е, предложението на комисията, само тези 7%. А, ние искаме истински сейдбооборот да се интегрира в системата. Мониторинга е необходим. Можем да го направим. Не е невъзможно. Това е мярка, която би била ефектива. Но трябва да предприемем действия срещу монокултурите. и огромните площи с царевица, които се увеличават по пасещата. Не беше казано кой знае колко по тази тема до момента. Приветстваме а, подхода на комисията, но датата за тези мерки за а, екологизация според нас съвсем не е правилна. Смятаме, че тези мерки трябва да се предприемат вече, сега и да не се сменят а, повече пасища и да се използват за други неща. Докладчика предлага доста моменти на упростяване при екологизацията. Що са нас до малките ферми, малките селски стопанства в Германия, ние ги изключваме. Това може би е правилно, но тук ще се отрази на 50% от а, м- селските стопанства в а, Германия, иначе 80% средно в Европейския съюз, 20% споменавате за площите, които изобщо няма да са обект на екологизация. Има два варианта. Ако смятаме, че подхода с 70% е правилен, то тогава трябва да кажем, че големите стопанства трябва да правят повече. И това е съвсем обосновано. Ако разгледате сърски стопанства, да речем от 100 хектара, а, има смисъл да се разпределят там мерките, но тези а, приоритетни екологични площи, ако променяме непрекъснато а, критериите, те ще се сменят и в крайна сметка какво ще излезне от а, цялото озеленяване? Няма да имаме никакво, никакъв си оборот, никакви а, зони за с, в неблагоприятни условия и човек ще си зададе въпроса какво става с ОСП, на къде отива и ще стане все по-трудно за обяснение. Селските стопанства с трайни насъждения също трябва да се включат. Ние сме съгласни, тук това трябва да бъде осъществено. И още един момент, на който искам да се спра. Нещо, което критикувах и вчерашната дискусия. 30% екологизация не трябва да са напълно ам, факултативни. Трябва да има нещо между а, това и защото иначе хората ще кажат няма никаква разлика за мен. Ще вземат 70% като плащане и ще а, осъществяват селско стопанство, което е за сметка на околната среда. Трябва да сме напълно ясни с комисията, че трябва да има връзка между 30% а, мерки за екологизация и 70% плащане, иначе няма да работи системата и не можем да си позволим да харчим средства за неустойчиво земеделие. Това е голямата разлика всъщност между това, което предлага докладчика и това, което ние бихме предвидели от, в дългосрочен план. Както каза и Джим Никълсън, той иска да види менюто като подход. Ние пък сме много градично настроени спрямо този вариант. Ако оставим толкова много варианти с държавите членки във връзка с екологизацията и озеленяването, ти по този начин ще си отворим един а, много голям а, вариант за проблеми и ще пръстъкат много различни трудности от там. В крайна сметка има държави член, които няма да приемат такъв а, а, цялостен подход. Не смятам, че трябва да оставяме отворено менюто а, за ниво държави членки. Що се отнася до определението на активен и неактивен стопанин, предварително се съгласихме, че ще а, приемем положителен и а, отрицателен списък. Имаме общо съгласие с докладчика по този въпрос. Има и изменения, които са предложени. Смятаме, че е хубаво да се помислят и добавки към това предложение. Идваме и в една важна точка в доклада 35 000 евро да се изплащат на, на селско стопанство, което няма да се занимава в бъдеще с земеделие. Това според мен е съвсем обратното на това, което се опитваме да постигнем. Ако ние ще подкрепяме малките селски стопанства и също време плащаме 35 000 евро на лица, които ще напуснат земеделската дейност, мисля, че това е абсолютно противоречиво и не води до нашите цели. Това е една съвсем друга структурна промяна и не разбирам защо трябва да, да улесняваме хората, които искат да напуснат а, тази дейност. Много трудно ще се обясни това, как ние а, предвиждаме средства за хора, които искат да продадат селските си стопанства в много региони. Може да няма изобщо друга възможност. И тогава смятам, че трябва да насърчаваме хората да се включат в тази дейност, а не да я напускат. Таваните Докладчикът предлага да се заздравят тук разпоредбите, но да привнесем гъвкавост в някои области. Да се изключат кооперативите, кооперациите е много интересна идея, но по този начин всички ще се опитат да използват а, този вариант и ще се опитат да не подлежат на таваните. Комисията предлага един метод за определяне на таваните, това е много по-подходящо, отколкото да кажем, че всички, които са в кооперации, няма да въжат за тях таваните. И за това смятам, че тук трябва да се спре малко повече на работните методи. Преразпределението между държавите членки, струми се, че правилният подход е прият тук и се движим в правилната посока. Но явно трябва да помислим и дали това е честно в Европейския съюз, дали това е достатъчно. Мисля, че се движим в правилната посока и трябва да имаме общ поглед между стълб 1 и стълб 2. Идеята на докладчика за преразпределение между двата стълба е смислена, дава повече гъвкавост, но смятам, че не трябва да има трансфер от втория към първия стълб. Ние не можем да приемем подобно нещо. Но разбира се, трябва да има достатъчно финансиране в а, стълб за държавите членки. Това са моментите, на които исках да се спра. Вероятно съм забравила и много други, но все пак ни предстои доста обсъждане. Още нещо, което искам да подчертая, което смятам, че е добре. Факт е, че докладчикът е включен, включил протеиновите растения, нещо, което наистина приветстваме. Това е един подход, който се вклю... много добре се свърза с тези 7%. Ние за 15% мислихме. В Германия също имаме действия в тази посока, така че имаме някои положителни моменти, някои отрицателни моменти спрямо доклада, ще оформим своята позиция, но, както казах, един по-амбициозен, отколкото на комисията а, подход, означава повече амбиция в посока на устойчивото развитие и устойчивото земеделие, а не повече възможност за преценки и така нататък. Тоест повече екологизация от наша страна бихме искали. Господин Аню. Благодаря, господин председател. Смятам, че докладчика има една невъзможна задача. Нека да разгледаме някои от заглавията. Активен фермер – държавата членка трябва да вземе това решение. Определено. И трябва да се основе решението на това дали има средства в този бизнес. Всеки, който получава тези плащания, получава пари на дънакоплаците. И ако този, това лице е сравнително на границата, то трябва то да докаже, и да покаже как инвестира средства по дадена, в дадена площ или колко крави има или нещо подобно. Това е положението. Също така смятам, че щом моята държава го взе това решение, то тогава не може, а, а, след като е реш... взето решение от моето правителство, ние да ходим в а, Европейския съд и да го поставим под въпрос. Следващия въпрос по негативния списък също смятам, че трябва да е въпрос на държавата членка, решение на държавата членка. Но да кажем, че някои от площите а, се включат от единия списък в другия, то по този начин ще има а, спестяване средства. При разнообразяването на културите, да, наистина, докладчика се движи в правилната посока, но аз си задавам въпроса от гледна точка на моята държава. Необходимо ли е това? Много малко монокултури има в Великобритания. Много а, хора а, редуват а, пшеница и рапица, но аз бих казала, че а, една такава схема а, трябва да работи за културите. Защо не? Интересни са въпросите а, в приоритетните екологични площи как, кое ще се гледа за, а, щита за площ в Угър. По този начин а, с един куршум убиваме два заека, защото имаме две култури. Ако имаме две култури, трябва да дефинираме а, трето, а, трета култура и в същото време имаме а, земя оставена в угър. По този начин можем така или иначе да а, получим субсидиите за отглеждане, да речем, на грах или боб, тъй като са включени и протеиновите култури. А, ние малко трудно ще приемем някои от идеите за това, че ще има намаляване на средствата за нас, тъй като а, няма как а, да се получи това. Младите фермери. А, според мен тези мерки няма да доведат до новонавлизащи в а, земеделието, напротив ще ускорят смяната от баща към син. А, и смятам, че това трябва да е една а, избирателна, факултативна а, възможност. Не, съгласен съм, не съм съгласен с тези, които смятат, че трябва да е задължат, задължително наистина това е начин за а, социална мобилност, но това, което до момента се предлага, само ще а, ускори предаването от баща на а, син. А, Малките фермери са много различни а, в различните държави членки. Сега с 28 държави ще стане още по-сложно. Но това, което аз не искам да се случва, нашите пари от Великобритания на дънкопаците да се разхищават по а, този начин. И накрая искам да приключа с факта, че ще има много сериозен спад в дохода на производителите на говеждо и така нататък, което ще ги шокира и вероятно трябва да предвидим мерки, за да се справим с това. Благодаря много. Благодаря. Заместник председателя на комисията Войчаковски. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчикът, господин Сантос, за усилията да се изготви този доклад. Докладът е, по много теми върви в правилната посока. Аз абсолютно го подкрепям. Но искам да повдигна и някои е, доста е, трудни и противоречиви въпроси. Един от тях е, е разпределението на плащанията. В края на кращата ние тук не се занимаваме само с политика, приемаме и закони. В момента работиме по един законодателен текст, който ще влезе в сила и не бива да забравяме някои основни принципи, а именно принципите записани в договорите. Там се казва изрично, че не може никой да бъде дискриминиран в Европейския съюз възоснова основа на националната си принадлежност такъв смисъл и е, селско-стопанските производители не следва да са обект на дискриминация. В ОСП следва да се отчитат е, регионалните разлики, но не може да има разлики между гражданите на отделните страни. се предвижда схема, която само до известна степен да намали тези разлики. В първоначалния текст на комисията става дума. Докладът е, подобрява малко нещата, но не ги решава. Нека да кажа, Дания, примерно, и Литва, една стара страна членка и една нова, които е, като географско положение са на еднаква географска дължина, горе-долу равни по размер, а Дания получава над 900 милиона евро на година, а Литва 450 милиона, т.е. два пъти по-малко. и е, то чак в края на периода ще стане разликата два пъти. Сега тя е много по-голяма. Половин милиард за една страна. Тези разлики водят до това, че в Литва, например, е, селското стопанство просто се срива. Сега в старите страни членки се твърди, че разходите са по-големи, но това не е точно така. Цената на пестицидите, на торовете, на машините не са огромни разликите. Полските фермери си купуват от Германия, примерно, пестициди, защото те са по-ефтини там. Така че проблемът е много сериозен. И ако ще приемаме решение базирано на исторически данни, т.е. някои ще получават повече, защото и преди са получавали повече, а други ще получават по-малко, защото и преди са получавали по-малко, това просто не може да бъде прието. Това не отговаря на договорите и трябва да се намери альтернативно решение, което да е в съответствие с основните договори. Новите страни членки в края на кращата плащат от собствения си бюджет защото само една четвърт от плащанията се финансират от Европейският съюз нека да приложим тази схема за всички страни. Не може е, драстично да се намалят плащанията в е, старите страни членки, но може би те трябва да поемат една част от тези плащания от собствения си бюджет, за да се е, неутрализират последиците от новата система макар че новата система евентуално ще е по-малко несправедлива, тя си остава несправедлива в новите страни и членки. Ние се опитваме да се справим, но в края на краищата разликите се задълбочават. И в някои региони на Европа селското стопанство върви на все по-зле, именно заради тези увеличаващи се разлики. Затова нека да се търси решение, което да е изцяло справедливо. Няма такова понятие частична справедливост. Нещата или са справедливи, ви или не са. Е Елизабет Костинджер е следващата. Eh, Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчикът за извършената до сега работа. Благодаря за възможността да дадем своите мнения и да проведем много интересни дискусии с него. Когато разглеждам сега измененията, искам да поставя незабавно един въпрос. Докладчикът много често споменава понятието други селкостопански производители и го добавя в много членове. Но не се иска малко по-точно да се дефинира това понятие, защото не мога точно да си представя какво имате предвид под други селско-стопански производители, които трябва да получават помощи за развитие на селските райони. А ако говорим за плащанията по стълб първи, е, трябва да, е, първи стълб, трябва да дефинираме и понятието активен фермен. Ние трябва да плащаме всъщност само на хората, които се занимават с селско-стопанско производство. За това и дефиницията трябва да бъде много точна, много ясна. За да не се наложи в е, последствие да търсим обосновка за това, защо определени плащания са определени, е, направени. Като се казва, че 30% от фонда за развитие на селските райони трябва да се отделят за еколосообразни мерки. Аз съм съгласна, че ние трябва да вървим в тази посока. Ние искаме ОСП да е по-екологосъобразна. Колежката ми Магинес вече говори за обсъждането на основните, на стратегичните позиции. За биопроизводството смятам, че има ясна формула, която не може да се поставя под съмнение. И нека да кажа още веднъж, добре сертифицираните, добре проверени агроекологични програми, които вече се прилагат в страните членки, не следва да бъдат обект на несправедливо третиране, особено, що се отнася до органичното, био, биологичното земеделие. Защото в много страни членки има мерки в тази посока и всъщност те надхвърлят предложенията на мерките за екологосъобразност. Няколко думи стана дума за младите селхостопански производители и факта, че мерките предлагани тук само ще доведат до по-бързото предаване на работата от бащата на синовете. Понякога тази работа може да се предаде и на дъщери обаче. И е, ние е редно да помислиме малко в, в, е, по тази тематика и за жените, да се осигури обучение жените играят огромна роля в селскостопанското производство. Те са в край на кращата много често основния гръбнак на това производство. И за това ние трябва да им предложим съответни на подкрепа. Преструктурирането за еднократните плащания Искам да коментирам един проблем. Ако има проблеми с четоводните книжа или проблеми с проверките, много често фермерите рискуват този 5 годишен период да се наложи в този 5 годишен период да връщат огромни суми. И мисля, че много трябва внимателно да подходим по този въпрос и да отчетем всички възможни проблеми. За това, кой би получавал възможност да има средства за инвестиране в повече мерки за защита на околната среда, мисля, че е много важно да има еднакви условия за прилагане на тези мерки в целия Европейски съюз и ако се налагат промени, те трябва да засягат всички. По отношение на горите подкрепям предложенията на докладчика, но ми се иска, че трябва да има по-точна дефиниция на това какво разбираме под конкурентно способност на горите. Мисля, че трябва да бъдем много по- амбициозни с оглед на целите ни от стратегия 2020 за възобновяема енергия, за мерки за защита на околната среда и за борба с климатичните промени. Смятам, че може да създаваме по-благоприятни условия. Тук се споменаха и най-необлагодетелстваните райони. Благодаря на докладчика, че възприе нашето предложение за отпадане на един член от е, предложението на комисията. Мисля, че трябва тук да се коментира повече и доклада на Херберт Дорфман – който вече сме приели. Трябва и да имаме много по-настойчиви искания в това отношение. Съгласен съм, съм с датата, която предлага докладчикът и смятам, че така даваме ясен сигнал, че парламента иска тази оценка да приключи в е, едно разумно време, но ако няма данни, това не е възможно. Що се отнася до управлението на риска? Доста критично съм настроена към предложението на комисията, но също така съм критична и към предложението на докладчика. Има страни членки, които не се занимават с управление на риска, защото е доста трудно те да финансират тези мерки. Ще им бъде трудно да финансират и предлаганите от сега мерки от комисията. Член 68 от директните плащания няма да им позволява да се възползват от средства, от тези средства в такъв смисъл. В такъв смисъл. Смятам, че трябва да се оцен... направи оценка на тези мерки и ние в комисията трябва много внимателно да помислим как можем да внесем подобрение. Финансирането на развитието на селските райони. Приветствам подхода, който се приема. Смятам, че трябва сегашното разграничение да се използва и от тук нататък. Годината 2013 много важен момент е това, защото според мен комисията греши. Не може само 2013 да бъде референтна година. За цялата дейност по СП за 7 години. Още нещо много важно, а именно предлаганата промяна за нивата на съфинансиране. Вие предлагате 60%, аз не съм съгласна. Запозната съм с а, дискусията, знам, че в много страни членки и региони има проблеми с а, съфинансирането. И ние всички сме наясно, че има проблеми. Но в края на кращата, когато се приемат хоризонтални регламенти, ние не следва да се намесваме в механизма за съфинансиране, защото от една страна може би това изглежда добре, но това ще означава, че ще се намалят е, средствата за някои страни членки, които имат много амбициозни селскостопански и екологични програми и не би следвало да ги ощетяваме. Има начин да се намали общия обем на програмите, като по този начин ще се намали и националната част от бюджета, които отиват за тях, но не е това наш, не е начина. Процента предвиден за иновации и научни изследвания не смятам, че е ние сме тези, които трябва да осигуряваме средства на големи компании в това отношение. По-скоро ние трябва да подпомагаме малки организации, които се занимават с а, новаторство и научни изследвания в областта на селското стопанство. Споменаха се биотехнологиите. Мисля, че предложението на докладчика тъй като тематиката е прекалено сложна, ще бъде трудно за изпълнение, дори да имат желание хората. Затова ми се струва, че трябва да опростим предложенията на комисията, да ги направим по-лесно изпълними, защото за повишената бюрокрация ще бъде голямо бреме, особено за малките стопанства. Във всички случаи по-голям проблем за тях, отколкото за големите стопанства. Аз като член на комисията бих искала предложенията ни да са по-амбициозни от тези, които предвиждаме в момента и нека да го направим. Защото ние сме единствените, които представят интересите на селскостопанските производители и мисля, че трябва да сме амбициозни. Благодаря, Полсън и след това Смет. Благодаря, господин председател. Ще изчакам да си сложите слушалките. Благодаря на Капола Сантос за отличната работа. За разлика от казаното от други, аз смятам, че той се е справил наистина отлично опитвайки се да вземем предвид различни идеи, различни становища и да направи един балансиран документ още от самото начало. Аз лично гледам практически на нещата, прагматична съм, не съм от типа идеолози. Хубаво е да имаме съгласие по това, което правим и да имаме силна позиция. Не ме интересува кой какво е казал. Ако Имаме съгласие с Европейската комисия, това не е бедствие. Още нещо. Разглеждаме подробно какво се случва в действителност и може би ще е добре да не забравяме, че в крайна сметка ще трябва да следваме сериозни приоритети, особено ако има урязване на бюджета. И затова е хубаво да помислим, особено по втори стълб, да видим какво е това, което според нас е най-най-важното. Какво трябва да бъде запазено, за да може Европа да продължи да съществува? И къде можем да посъкратим нещата, да ги поорежем, без да се стигне отново до катастрофа? Сега замеделието, околната среда, фермерството. 30% от първи стълб, добре, това трябва да бъде един прак. Аз поддържам зелените лично. Според мен това не трябва да е доброволно само 30% от доходите ти да се губят или от приходите, които получаваш, според мен това не е добре от гледна точка на екологията. Може би някъде трябва да се включи в кръстосното спазване. Още нещо за зеленото земеделие, което като че ли е най-важното днес – и то е следното. Да имаме зелени полета, които да се използват и да не оставяме плодовити земи е, запустели. Знам, че Германия посредством сателити се опитваше да контролира това, но е изненадващо според мен, че не можем да направим снимки, да видим кои са зелените поле и кои не са. Това не съм го записала като изменение, но мисля, че трябва да помислим по него. Още нещо за земеделието, за селските райони, необлагодетелствените райони. трябва при всички обстоятелства да се запази биоразнообразието. В случая говоря дори за гени. Не говоря само за дивеч. Говоря за различните култури, за различните посеви, говоря за различните животни, които живеят по фермите ни. Трябва да ги запазим за бъдещите поколения. Самите ние трябва да направим една система, която е, да не е като сега е прекалено централизирана, прекалено раздута. Е, в момента ни е, доминират няколко големи фирми, особено що се отнася до посевния материал. И същото като че ли почва да се отнася и до животните. И за това трябва да се поддържат местните видове. И това е основно. Не поради носталгични причини, скъпи приятели. Не, това е важно за бъдещето на нашите деца. Важно е генетичното многообразие да остане непокътнато, независимо от това какви мерки ще се използват в бъдеще за развитие на нови видове. И накрая, във всички дискусии говорим за екологосъобразни мерки, за околната среда, за екологията. Чудесно е, че една трета от средствата отиват в тази посока. Но голямата част от нас тук живеят на село или поне са родени там и всички знаем, че Никога няма да имаме едно хубаво, живо село, ако човешкото измерение се загуби. Социално-културните аспекти на живота а, трябва а, да процъфтяват там, за да е живо селото. И трябва да мислим повече за развитие на селските райони, за развитие на селата. Нещо простичко, например, млади жени да могат да останат на село. Това ще бъде един малък принос – кой иска да е фермер, ако е сам? Ако няма детска градина, ако няма ясла, ако нямаш и съпруга, тогава всъщност нямаш нужда и от детски градини. Но трябва да се помисли за социалните аспекти а, на село. И трябва да има едно живо село. А това не е чисто и просто да имаме добро земеделие. Благодаря. Благодаря, госпожо Полсън, господин Шмидт и накрая господин Скотта. Благодаря, господин председателю. Много се радвам след, че говоря след госпожа Полсе. Много разумни неща каза тя. Не виждам защо нашата комисия изкуствено да си прави позицията различна от тази на Европейската комисия. Напротив, трябва да се радваме, че има такова съвпадане и особено, що се отнася до преговорите, явно ще има по-малко разстояние между нас и комисията, отколкото между нас тях и съвета. Съветът знаем какво прави по време на, на темата качество. и защо не му харесва Лисабонския договор и мисля, че по бюджета е добре да бъдем близо до комисията. Няма нищо лошо в това. Няма какво да се притесняваме от това. Съвсем накратко за преките плащания. Аз а, съм докладчик сянка по развитието на селските райони, но исках да се спомене тук а, дефиницията за а, постоянните пазбища и кога имат право за участие те. Има още една тема, която много пряко засяга Шотландия, за която благодаря. За развитието на селските райони Хубаво, че махате реформата на, на най-необлагодетелствените райони. Ако държавите членки не са си направили картите, то тогава не получаваме информация, за да можем да законодателстваме. По процедурата по-малко бюрокрация при националните планове, регионалните, браво гъвкавост за автоматично изменяне на плановете, ако комисията не вземе решение до два месеца. Това е чудесно, дава се ясен график, всеки може да работи така. 30% запазени за плащания по натура 2000 агроекологични мерки, добре. Хубаво е да има такива възможности, за да има кооперации или ко- коопериране по агроекологични програми между фермери. Иска ни се това да бъде разширено. Разликата при нас идва при неконкурентоспособните малки фермери, които ще получават тия 35 000 евро да се откажат. Тук казваме не, това не са инвестиции в бъдещето на земеделието. Това е социална политика, която сме я нагиздили като нещо друго. Не е добро ползване на публични средства това. За управление на риска. По принцип не смятаме, че така трябва да се използват публичните средства. Средствата на фермерите вече са на разположение за тях и не трябва да има такива предложения, защото така ще се изядат всички пари по втори стълб, ще се доведе до спекулации на финансовите пазари, а няма да се развие земеделието. Правила за инвестиции за намаляване на използването на напояването. Хубаво, че сте залечили там един текст. Всяка държава има различно становище, но ние не мислим, че агроекологичните мерки са тези, където изкуствено да се приоритизират неща, които са безмислени, да се напоява непродуктивна, неплодовита суха земя. Частните фирми и програмите за развитие на селските райони. Искахме принципът да бъде отдолу нагоре, обществените средства, когато се включват, трябва да отиват по ясни приоритети. Вече в тези схеми има частни ферми, частно участие, извинете, но те не трябва като частници да са водещи, а обществените пари трябва да налагат приоритета. Насърчаване на сътрудничество между а, отделните фермери, местните услуги също така. Хубаво е да има подхода сходен на програмата Лидер, защото това е най-популярната след програмите. искани се да бъде подсилена тук, а не да бъде размивана. Но най-общо казано, надяваме се на плодотворна работа и се радваме, че сте включили голяма част от нашите становища до момента. Господин Скота и след това останалите. Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghi. Innanzitutto vorrei ringraziare il relatore per l'importante lavoro. Благодаря на докладчика за важната работа. Искам да засегна някои момента. Искам също така да смятам, че този термин трябва да бъде включен в 8 член а, по отношение на тематичните програми, 20 член, 21 също за развитие на земеделските е, стопанство. Жените, които работят на половин ден, са 80% от работещите. Включването на млади жени е много трудно и поради тази причина, подобно на много от а, работещите в сектора са над 65 годишна възраст. Не бива да забравяме този компонент, който е изключително важен в земеделието. Освен това, пак по 20 член, четвърти параграф, колегата вече го спомена, аз лично смятам, че е много интересно да се включи една възможност да се зададе гаранционен фонд за младите земеделци, имайки предвид, че подкрепата за започването на работа на млади фермери възлиза на 70 000 евро. Преди няколко месеца ви припомних, че отговор на Европейската комисия на един от моите въпроси бе положителен. И също така трябва да кажа, че в контекста на стратегическата рамка за следващия програмен период 2014-2020 трябва да има гаранционен фонд и фонд за предоставяне на заеми в рамките на този, тази обща програма, които да се използват за младите земеделци. Обеден съм, е, че макар че са предвидени много инициативи, стимули, един фонд от този тип ще направи по-мотивирани младите хора, които възнамеряват да се приближат към земеделието. И накрая искам да поздравя колегата за отличната му работа. Благодаря. И аз ти благодаря, Джан Карло. Записали са се още 20 колеги. Затова много ви моля малко да се ограничим. Максимум 3 минути. Започваме с Мишел Дантен и след това Жозе Бове. Merci, monsieur президент. Nous avons, euh, depuis... Благодаря. От е, сутринта говорим и то много за околната среда, за помощите за екологизация. Нека да ви припомня, че селкостопанската дейност е в края на кращата економическа дейност и ние сме тук, за да застанем зад един економически сектор, който осигурява храната на 500 милиона европейци, а също така и стоки за износ, които допринасят за увеличаване на богатството на Европа. И не бива да забравяме това. Зад тази економика стоят хора и мерките, които ще вземем, трябва предимно да им дават възможност да могат да продължават да оцеляват. Колегата Шишковски коментира току-що, че в е, Войчаковски, извинете, че това, което се прави в част от Европа, ще доведе до изчезването на селското стопанство, че ще има проблеми с животновътството и така нататък, че ако не се промени начина на отпускане на помощите, ще изчезне селското, селско-стопанското производство с тези области. Аз не съм съгласен с това. Благодаря на докладчика за предложенията. Искам да задам няколко въпроса. Първо за е, екологосъобразните мерки. По принцип те не са проблем за мен – но помощите трябва, за тях трябва да бъдат различни от основното плащане. И въпросът ми е, как се изчисляват те? Е, по размера на стопанството или според страната? В е, всички случаи трябва да има начин да се определи някакъв марш, който е много важен. Е, комисията трябва да работи по този въпрос. По въпроса за водите. Разбирам, че искате да се запази системата на напояване в тези региони, където водата е, е от основно значение за селско-стопанското производство, но не виждам защо във втория стълб ще се споменава рамковата директива за водата, след като нееднократно ние коментирахме че тази рамкова директива не се прилага във всички страни членки. За е, природните ограничения да се включват планините директно в такива зони ми се струва недостатъчно обосновано, защото е, в този смисъл ние имаме предвид е, области, където има проблеми от е, екологична гледна точка, а планините не са точно такива области. Нека да ви обърна внимание също за въпроса за поддържането на, на пасищата. исторически земите, които се наричат постоянни пасища, всъщност са били обработвани. Тоест, е, имало е периоди, в които са били преоравани. И ако това не се прави, ще се намали производителността на съответните земи. В някои сектори в момента също има сериозни проблеми с пасищата, именно защото не се а, въртят достатъчно културите, появяват се плъхове, например. добре Dobrze за czasem, włączyliśmy сега. Много добре се справихте с ограничението си с времето. Имайте предвид, че в момента вече само две минути и половина имате за изказване. В противен случай не всички ще можем да вземем думата. Euh, Господин Бове, нека да започнем с малко увод. Тази седмица се открива срещата на върха в Рио. И ние като че ли загърбваме международните проблеми и всъщност даже вървим точно в обратна посока. Второ, госпожа Магинес бе напълно права да говори за е, бюджета. Когато имам, за да имаме е, обоснован бюджет, трябва да имаме и политика, последователна политика, която да дава основания на дънокоплаците да са съгласни парите им да се разходват по определен начин. Но, за съжаление, някои елементи в настоящия доклад се отдалечават е, много от е, понятието обоснованост на бюджета. Няколко коментара, за да не губя времето. Няма да говоря за положителните неща. Няма да хвалиме влаковете, които идват на време. Трябва да говорим за проблемите. Първият проблем. Малките стопанства. Там има напредък. Говори се за леко увеличаване на средствата до 2000 евро, но се създава една система, която според мен е опасна. А именно тези малки стопанства до края на периода за, длъжност, за на дейността си трябва да получат сума до 35 000 евро, но но това е едно ограничение, защото как можем да даваме възможност на хората да стигат само до някаква горна сума, не разбирам логиката за разпределението на подпомагането. Мисля, че в текста има противоречие. Опитваме се да подобри, да има подобрение. Говориме за повишаване на процента от 60 на 70. След това искаме горната граница да се увеличи, но не безкрайно. Но в края на краищата вие също предлагате един параграф, параграф, в който кооперативните стопанства да не подлежат на тази е, горна граница. Смятам, че това е много опасно. също така не разбирам какво се случва с френския текст. Първо получихме текста на френски, после не... това изчезна. Ще има ли в края на кращата изключение за кооперативите или не? За Сибо оборота. Той включва ли се в еколосово екологосъобразните мерки. Не може само да изреждаме няколко култури, просто трябва да искаме да се включва и се и до оборота. Също така, въпроса за тези, които подлежат на изключение от екологосъобразните мерки. Смятам, че не може да включваме и програмите за екологично сертифициране в е, този списък, защото те могат да са обект на лобинг. И именно тази програма за сертифициране, която няма да е европейска, а национална, не следва да бъде обект на изключение. Накрая, подпомагането, разпределението на помещата между страните членки, обяснихте какво се предлага и какво ще се случи. Но преразпределението между отделните производители. Ние смятам, че по този начин ще създадем една ненормална и опасна ситуация. От една страна ние искаме равни права за всички производители, а от друга страна Извинявайте, аз сега имам възможност да говоря за ОСП, затова не съм съгласен да ме прекъсвате. Мисля, че ще продължа. Въпрос на организация. Да сте организирали дебата по този начин, не мога да си представя, че е, няма да ви дадете възможност на тол- толкова важен дебат да не се изкажа. Шест часа сме тук, така че аз ще си говоря. Моля. Не е нормално да предвиждаме в е, текст, в смисъл, че дадена страна може да ограничи суми под 30% до 2014 година, защото това е напълно противоречиво с мерките, които е, предвиждаме. И искам отново да подчертая, този дебат днес не се води сериозно и достатъчно изчерпателно. Е Дами и господа, ако продължаваме по този начин, просто няма да можем да свършим преди 12.30 с 2, по 2 минути на човек и ви умолявам, нека да не повтаряме неща, които вече са обсъждани и някои от коментарите могат също така да се предадат в писмен вид на докладчика. Моля ви, по 2 минути на човек. госпожа Парес и след това госпожа Дотс. Аз бих искала също да благодаря на докладчика с добре свършената работа. Не е лесно, разбира се. Да се помирят различните гледни точки. Някои смятат, че това е твърде амбициозно и други, че не е достатъчно. Някои, че твърде зелено, че не е достатъчно зелено. И всичко това трябва да се обсъди добре преди а, преговорите с съвета. Ако разгледаме моментите свързани с гъвкавостта и екологизацията, гъвкавост означава да се адаптираме на реално, към реалността на европейското земеделие, което е разнообразно. Не смятам, че има кой знае колко голяма опасност за околната среда или за селските райони, така че мерките, които се включват тук, трябва да са възможни за изпълнение от нашите сърски стопани. Що се отнася до таваните, ограничаването, съгласна съм с идеята на господин Копол Сантос за изключването, защото от една страна, ако а, насърчаваме селските стопани да се обединяват, а пък от друга страна ги наказваме, когато го правят, това е малко противоречиво. Също така трябва да ограничим, а, да включим и други форми на кооперация. Радвам се и на адаптирането на новото основно плащане, така че тези нов... държави, които все още имат историческите а, статистики, ще могат да се да продължат да се адаптират постепенно, а не да има такава рязка промяна за фермерите. Напълно съм съгласна с идеята, че е необходимо да се обмисли повече ролята на жените в селските райони и в селските стопани. Не просто да ходят да се оженят там, а да станат лидери в економиката на селските райони. Мисля, че имаме една добра основа за дебата и трябва да помислим за по-добър подход в някои области, но в момента е, е време да имаме здрава позиция от страна на парламента, за да продължи селското стопанство в правилната посока в Европейския съюз. Благодаря много. А сега госпожа Дотс. Благодаря, господин председател. Нека започна отново с благодарности към докладчика. Сигурна съм, че е била много сериозна задачата и той е разгледал много политически чувствителни моменти в своя доклад. Нека започна с бюджета. Днес а, говорим за предложение без да знам какъв ще е бюджет. Има вероятност той да бъде съставен. Затова трябва да се спрем на тези моменти, в които можем да подкрепим по смислен начин селското стопанство и земеделието. Също така трябва да помислим за намаляване на разходите на администрацията и ми е трудно да си представя как точно ще се случи това. Нито от текста на комисията, нито от доклада ми става ясно и смятам, че това е изключително основен въпрос, който се слушава да разгледаме. Има много аспекти а, на а, доклада и на предложението на комисията, които са на командно-контролен принцип от страна на комисията и Брюксел, а не на ниво държави членки. Аз подкрепям гъвкавостта на ниво държави членки, на регионално ниво, но не подкрепям тези примери, тези опити Брюксел да се намесва в а, това как се осъществява земеделието и селското стопанство в най-различни и големи, много наброй региони. Ако разгледаме стълбовете, средствата и в единия, и в другия стълб са важни, но за Северна Ирландия, за мой избирателен район, е много важен следния момент. Единото плащане би имало много сериозно въздействие върху сектора за говеждо е, и за овче месо. М за мен е много важен е, на скоростта на конвергенция и Предложението на комисията, ако се осъществи, би поставило а, фермерите в областта на говеждо месо и общото месо в Северна Ирландия в риск и а, виждам този период от 7 години. Екологизацията в а, първия стълб много ограничително. А, по този начин Европа се опитва да постави един кълъп за всички. Това няма как да сработи. Трябва ни меню, трябва да имаме възможност да адаптираме към различните специфики на реги... регионите, било то климатични, екологични и така нататък. Също така трябва да разгледаме и регионите, които не могат да спазят всички условия на регионално ниво. 95% от Северна Ирландия са пасища. Ние сме отвъд определението, което се дава. Ето защо трябва да има някакви е, поощрения в системата за тези региони, които отиват отвъд вече предложеното. Приключвам в момента. Струми се, че имаме много повече акцент върху това, което предлага докладчика за историческите пасища, площи, които са били пасища в миналото. Благодаря. Госпожа Канет и господин Дохман. Благодаря, господин председател. И аз подкрепям всички, които благодарят на нашия колега Капула Сантос. Благодаря за свършената работа, за отвореността, за това, че ни чу всички проблеми, които са важни за държавите, представени тук. За латвийските селски стопани са важни всички тези моменти, които са важни за европейците като цяло. Аз ще спра на тези, за които съм предложила изменения. Главният приоритет за нас са директните плащания, които да са подобни във всички държави членки. Изменение 9 е много добра стъпка напред, но според него дори през 2020 година директните плащания в Латвия, в Латвия ще бъдат два пъти и половина по-малки от тези в Нидерландия. Така че е, по този начин се а, изкривява конкуренцията и нямаме равни условия за развитие в Европа. И за това бих предложил всички държави членки да имат една и съща сума, която да не е по-малко от 80% от средното плащане за Европа. Латвия в момента получава 30% от средноевропейското ниво и за да се постигне това равно условие, в тези равни условия на действия ще трябва чисто и просто да преразпределим, за да има а, една по-честна конкуренция. тригодишен период на сближаване беше предложен. Аз обаче смятам, че в тези държави, където подкрепата е толкова ниска, колкото в прибалтийските държави, измененията трябва да се изменят, е, осъществят веднага, още през 2014. Не говорим за някаква щедрост или някакви, а, кой знае какви жертви, както говорят колегите. Балтийските сърски стопани не очакват нищо от тези, които получават а, тройно повече а, подкрепа. Не очакват някаква жертва от тях. Ние просто искаме равни условия за всички и ако се върнем към конференцията в Ялта, където западните а, държави решиха да оставят прибалтийските държави на Съветския съюз, това са историческите факти. Нека си помислим какви са, какъв е приноса за разширяването а, от когато бяха държавите 15 в Европейския съюз. Какво се случи след това? Заетост, нови, пърж... Е, нови пазари, така че моля ви да отчетете и това. Благодаря. Ще се опитам да спазя времето. Благодарност и на докладчика за свършената работа. Два-три момента само, на които ще се спра. По активните фермери и малките фермери трябва да сме много внимателни, защото тук говорим и за принцип на субсидиарност. Ако оставим много а, възможности за държавите членки, включително и за най-неблагодетелствените райони. Имаме съвсем различни изходни точки в различните държави членки. Така че това са чувствителни въпроси. Искам да коментирам първия стълб. Това, което казва докладчика за обединяването, изближаването и забавянето на държавите членки. Това е много неподходящ подход. Мисля, че имаше и дебат по този повод и аз съм съгласен с казаното, например, госпожа Калиенте. Извинете, госпожа Калиенте, колко е важно да има в рамките на държавите членки и между тях, що се отнася до млечния сектор, има фермери, които го произвеждат и получават 10 пъти повече помощи, отколкото други. Не можем да си затваряме очите пред това като а, изкривяване на пазара. И това е един и същи пазар. Тази несправедливост трябва да бъде премахната колкото може по-скоро. И предложението на комисията е подходящо. В Германия се, се видя, че този 7 годишен регионален модел е възможен. Подходящ е за селските стопани. Още два коментара от мен по втория стълб. Най-неблагодетелствените райони. Мисля, че аз преди няколко години подготвях един доклад, който беше прият, че това е посока, която трябва да по която трябва да поемем, но един момент, който не сме обсъдили е специалните премии за местни дейности за особено полезни проекти в рамките на програмата Лидер. Малко е странна е, тази идея комисията да плаща за проекти, все едно си имат някаква а, купче средства, което се чудят какво да правят и къде да я разпределят. Благодаря. Раймерс и после Гарсия. Pani poseł Rajmes, pani poseł Enes Garcia. A proszę bardzo. Аз не си чух името господин председател. Иначе по-рано щях да взема думата. Надявам се обаче да не ми се отрази на времето. Много неща съм подготвила да кажа. Съгласна съм с господин Лайен, например, както и с други колеги, че предложението можеше да бъде по-смело. Говорим за възможности за прилагане, но не говорим за целите, а само чисто и просто следваме комисията. Искам да поздравя и Капалуш Сантош за това, че се е опитал да покаже това. Хубаво е да се смекчат а, въздействията, да се махнат кооперативите от залагането на максимални стойности, иначе просто наказваме хора, които се събират да работят заедно, а ние точно това искаме да правят, да се събират и да работят заедно. Социалния критерий е включен, това е добре, той ни дава и всъщност дава повече успокоение за хората, които трябва да прилагат самата реформа и държавите членки, ако искат да смекчат въздействието, могат да го включат. А, безпокоят ме екологосъобразните мерки, правят се някои неща по-меки, но а, за някои култури, като например бобовите, а, е, както и дезиверсификацията, някои монокултури като домати или тютюн. Те са много важни за моята страна и ще направим изменения в този смисъл за тях. Мисля, че докладчика също трябва да каже какво има предвид под исторически култури. Може би иска да се включат характеристиките на някои региони в Европа, но идеята за постоянното пасище, за което говори, или мочурище, или, или, или поляни, изключват някои земи, които са много важни, например саваните в Испания – не трябва да се изключват от ОСП, защото те имат много еко... голяма екологична стойност, призната в международен мащаб. Трябва да помислим и за дефиниция на всички територии в Европа, за да може всеки да се припознае някъде в тези дефиниции. Сега за активния фермер, това, което предлага колегата е упростяване предложението на комисията, което е чудесно. Има обаче колеги, които казаха, че може да се напише и друга дефиниция, така че, както каза госпожа Кьостингер, онези, които урат или гледат животни, да получават парите, а не други. Прехвърляне от първи във втори стълб. Ако това изобщо се позволява, не виждам защо да няма от втори в следващи или, или в първи. Или в двете посоки, или нищо. За младите фермери не сме говорили по един важен въпрос, а то е, че младите стопани може да са наследници на ферми, които вече да са направили свои фирми. И след това ги наказваме, защото цялото им наследство всъщност е техният дял в тази фирма. Това трябва да се вземе предвид, защото ако са повече от трима братята или сестрите, т.е. децата, никога няма да имат 50% дял от фирмата. Това много често се случва. Odpowiedzi od pana posła sprawozdawcy i od komisji. Pan poseł Lawija, następnie pani poseł Jegla. Добре, да чуем и комисията после. Давам думата господин Лавия. Grazie, президенте. Credo е, che... Е, Благодаря. И аз искам да благодаря на колегата Гаполаш, но а, искам да кажа някои моменти. По отношение екологосообразните мерки. От една страна не ми се струва много амбициозно да не се прилага под а, този прак. От друга страна искам да добавя и постоянните култури, а сред тях да включим и цитрусите, защото цитрусите постоянно ги делим от другите плодове. Що се отнася до максималните стойности, Commissione e non sono dell'avviso eh, не съм на мнението, че трябва да има намаляване на праговете, предложени от докладчика и споделям сближаването между държавите членки или вътре в тях за преките плащания. Абсолютно съм против, както казах вчера, за мясно сътрудничество от новаторски тип подход от лидер, който тръгваше отдолу нагоре, тук се променя, тръгва се отгоре надолу. И господин Дорфман го каза, това явно удовлетворява някой, който иска да разпределя ресурси и това е. Още нещо искам да кажа и то е свързано с един въпрос, който ще задам на комисията. И ще обърна внимание на докладчика. За историческите пасища. Говорих за постоянни а, пасища и постоянни зелени райони. Тук се променя малко терминологията. Е, трябва или да говорим за места за паша или за пасища, защото оставам с убеждението, че говорим за едно и също нещо, т.е. за места, където може да се извършва тази паша. Но трябва да има едно дефиниране, защото не може в два регламента едно и също нещо да се казва по различни начини. И Искам да обърна на комисията внимание, защото е нужна хомогенизация. Благодаря. И аз ви благодаря. Нека наистина всички да благодарим на докладчика. Сега дам думата на следващия оратор. Благодаря. Не си чух името. Или поне не го разбрах. Благодаря на докладчика. Благодаря на докладчика в Сянка, госпожа Кьостингер, за втория стълб. Напълно подкрепям казаното от госпожа Костингер и имам три въпроса. Те са към докладчика. Какво означава други фермери? Какво означава исторически места за паша или пасища? И на трето място лидер в а, а, формата, в която съществува до момента, т.е. отдолу нагоре. Означава, че хората по места могат да преценят какъв тип а, проекти по лидер искат. Това трябва да продължи и в бъдеще. Това е правилният подход. Мисля, че предложението на комисията да се тръгва отгоре надолу е погрешно. И накрая. В фондовете се говори специално за жените. Но в селските райони, според мен, конкретно трябва да се споменат жените и равните възможности и в програмите това да бъде пряко засегнато. И за час, пани, пани посел. Благодаря за краткото изказване. Родос и след това господин Файнман. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика. Многократно му се благодари наистина. Съгласна съм с голямата част от колегите. Мисля, че предложението на комисията е добро като основа на нашата работа и мисля, че Луис а, подобрял а, работата. Някои казаха, че трябва да сме по-амбициозни, но трябва и да се внимава, според мен. Тези 58 милиарда ще ги получим само ако подходим сериозно към лъкосообразните мерки и към постигането на целите на Европа през 20-та година. Няма да минат нещата добре, ако чисто и просто си плакнем устата с зелени термини в земеделската комисия трябва да внимаваме. Трябва да има мнозинство не само тук, но и в целия парламент. А, особено по отношение на максималните стойности. Аз съм против, не смятам, че това е полезно. А, вече се гласува в парламента по този въпрос. Беше ясно, че 75% от колегите са за залагане на максимални стойности. Затова призовавам всички тук да се работи разумно. Говорим за работни места, мисля, че кооперациите и другите видове сътрудничество между малки фермери могат да бъдат взети предвид. Колегата беше прав, като предложи отрицателен списък, но за мен това трябва да се приложи във всички държави членки. Намаляване на бюрократичната тежест. Постоянно говорим за това и мисля, че държавите членки трябва да се задействат. Няма нужда да контролираме контролиращите ние. За по-зелени мерки, да, първи стълб това трябва да се направи, защото във втория това вече е факт. Трябва ясно да кажем на колегите, че сме готови да преструктурираме преките плащания. Ако не го направим, няма да получим мнозинство и за това че ако има добра воля, ще можем да стигнем и до тези 7% за екологични мерки. Има и други варианти. Трябва да видим дали това може да се направи по средством регионите. От 10 хектара нагоре трябва да се прилагат екологосъобразните мерки, защото обратното би било контрапродуктивно. Имаме много холдинги в Европа, които са малки и е неприемливо една част от Европа да получава достъп до тези по-зелени мерки, а друга не. Затова трябва да се започне от 10 хектара. Не трябва да има двойно плащане, това е ясно. И в дългосрочен план втория стълб трябва да бъде направен така, че, както каза госпожа Полсен, всичко да бъде ясно приложимо. Пак казвам, че не трябва само да говорим за зелени мерки. Трябва да им обясним. Балзо прошу o часу, пан посел Файман. Моля, накратко. Господин Файман, после господин Дес. Благодаря. Само два коментара имам. Първо за таванните или горните стойности. Фермерите са против тази мярка по принцип, защото исторически в нашата страна, например, холдингите са стопанствата с най-голям размер. Словакия също има подобно мнение и фермери оттам ме помолиха да се изкаже от тяхно име. Аз съм против принципа да се поставя по, като цяло горна граница за сумите. А също така не съм съгласен, че докладчикът слага още по-големи ограничения, отколкото комисията. Искам да ви попитам какво имате предвид в това да се изключат кооперативите. В е, чешкия превод не е съвсем ясно дали тази горна граница се отнася за кооперативите или не. Мисля, че закона трябва да е достатъчно изчистен. Също коментар за младите селто-стопански производители и края на дейността. Смятам, че предложените предложения са правилни, особено за прекратяване на дейността. Добре са формулирани нещата. Възрастта е добре определена 65 години, която отговаря на пенсионната възраст като се имат предвид и демографските промени, това е удачно. По този начин ще могат да се предават и стопанствата на следващите поколения. Също подкрепям госпожа Калниете, когато тя говори за справедливостта. Справедливото разпределение на плащанията на всички селскостопански стопански производители в Европейския съюз, защото ние трябва да разглеждаме ЕС като един пазар, на който се конкурират всички земеделски стопани. И не е редно да съществуват толкова големи разлики между страните членки. Говоря за плащанията. Затова подкрепям всички предложения, които имат за цел да преодолеят този проблем и да приключим с разликите. Благодаря. Ако може един коментар за кооперативите. В новите страни членки има много различни видове кооперативи и за това от дефиницията не е ясно всъщност за какъв вид организации става дума. Господин Дес. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Благодаря на докладчикът за толкова трудната му работа. Sondern wir wollen, glaube ich, alle gemeinsam versuchen, dass wir deine Vorschläge noch etwas verbessern. И е, когато правим предложения, Луис, всъщност е, ние не искаме да ви критикуваме, а по-скоро се стараем да подобрим текста. Подкрепям изказванията на двамата докладчици в сянка от моята група, госпожа Магинес и другият ни колега. Също а, подкрепям господин Никълсън и Джо Лайнен. Няма да повтарям всичко това, което те казаха. Считам, че мерките за екологизация трябва да бъдат постижими. Никой не поставя под въпрос необходимо ли е да се приемат тези мерки, но ние трябва да бъдем практични и достатъчно гъвкави. Въпроса за менюто. 90% от хората се изказаха в полза на това, на тази идея. Трябва да се върнем към нея. В региони, където само 20% от средствата отиват за земеделие, трябва да се прилагат тези неща по осмотрение. Примерно в моята страна има райони, в които 68% се занимават с земеделие. Така че не бива да прилагаме методи, които ще изкарат от е, възможността да, се, да упражняват дейността си голям брой стопанства прехвърлянето на неизползвани средства във втория стълб. Според мен това е проблематично, защото не можем да прогнозираме колко големи ще са тези суми и как да ги планираме. Затова, според мен, парите трябва да се е, използват за линейно постъпателно увлечение на основните плащания. Благодаря, госпожа Клас. И след това Хартинг. Благодаря. Благодаря за доклада, господин Капол Сантос. Винаги се опитваме да намалим бюрокрацията, но мисля, че е, фермите рите трябва да завършат математика, за да се справят с предложенията. Тук не виждам никакви упростения. Ние много е, обсъждахме различните моменти, но смятам, че много повече може да се направи за упростяването. За е, приоритетните екологични площи. Не мисля, че трябва да се прави пълно преоценка на площите, които подлежат на подпомагане. Някои площи в Германия, да речем, подлежат на изключения от е, доста време. Има оставени земи под угър. Мисля, че тези приоритетни екологични площи трябва да се определят съвместно с производителите на място, т.е. ние трябва да се сътрудничим много право, повече с регионите, трябва да отчитаме какво като цяло прави този регион и какво планира да постигне. Въпросът за пасищата бе повдигнат нееднократно. Нека и аз да се присъединя към мненията. Много се радвам, че има предложение за промена на схемата за преразпределение от 2014, но не смятам, че трябва да има строги разпоредби, по-скоро трябва да се даде възможност да се дават и нови предложения. You, um, And for... Госпожа Харкин. Благодаря. Благодаря на докладчика за огромната му работа. всички споменаха най-големия проблем. Тук именно бюджета. Затова съм съгласна, че трябва да решим кои са приоритетите ни. Няколко коментари имам за докладчика. Преразпределението на директните плащания. Мисля, че преходният период трябва да е по-дълъг и в такъв смисъл докладчикът правилно а, признава и принципа на приближаване и ограничаване. Говориме и за равновесие, говорихме за малките е, фермери, но смятам, че трябва да споменем и големите, защото, както каза и господин Никъл, защото и, и едните и другите допринасят е, за развитието на селските райони в Ирландия. Примерно, случаят е точно такъв. Затова големите селскостопански производители не бива да са губещи. Референтните години – много е важно всяка една отделна година, 2009, 10, 11, да бъде ясно кога и как започват така нареченото активиране. Екологичните площи 7, 7% според мен е твърде е висок процент, но трябва да имаме и по-голями е, уточнения, примерно растения, задържащи изота и така нататък. Съгласна съм, с, че трябва да има и меню. За младите фермери трябва да има възможност страните членки да въвеждат сами критерии. 35 000 евро като е, лимит за плащане на малките е, стопанства. Мисля, че нещата са много различни в различните страна. За, нашата, за моята страна това би било по- добре. Освен това, би трябвало да се въведат а, е, критерии, така че плащанията да отиват на, за активните фермери. А, е, следваме, следва да разполагаме и съответните данни, разбира се. Е, докладчикът правилно изтъква, че устойчивостта не е свързана само с е, екологосъобразни мерки, но и също с е, дългосрочната економическа устойчивост и социална устойчивост на селското стопанство. В такъв смисъл трябва да се отчете и ролята на жените. Също така, както призва колежката Полсън, трябва да бъдем пределно прагматични. Лидер действително трябва да е основния подход и то подход, който да тръгва от ниво общността. Благодаря. Господин Ейвард. Опитваме се наистина да постигнем балансирана позиция в много чувствителни обстоятелства. Трудно е с ограниченията това да се постигне. Все пак обаче нашия докладчик се справи отлично. Също така, работейки в условията на неизвестен бюджет, е още по-трудно. И защо трудни обстоятелства имаше с него. При а, екологизацията има доста проблеми. Подкрепям идеята за меню от възможности. Мисля, че е много важно да има повече гъвкавост. А, подходът е един кълъп за всички не е подходящ. Приветствам ограничението от 20% предложено от докладчика. Това се съчетава с 30% прак, предложен от докладчика. Смятам, че трябва да се стремим към 10%, но наистина признавам, че доста трябва да се свърши преди да постигнем тези 10%. Много трудно ще се постигне а, един а, единно ниво на плащането от 2014-2019 година. Що се отнася до определението на активен фермер, нека кажа, че Активният фермер е гръбнакът на цялото селско стопанство и замеделието И смятам, че това предложение може да има много сериозни последствия върху а, самата индустрия и трябва много внимателно да подходим. Приветствам решението да се а, отложи предефинирането на най-уязвими региони. Смятам, че има доста сериозни разговори, които върват в този под, посока. Предложението има потенциал по отношение на а, инвестициите във връзка с начина по който се стимулира оттеглянето на възрастните фермери от стопанствата и включването на млади фермери. Изменение 28 е едно предложение, което може да има светкавичен ефект. Въпрос към докладчика. Много интересно това, което той предлага, той е за съфинансирането с частни източници от фундации и така нататък. И с оглед на условията в различни държави членки, това би могло да има някакво решение, но как точно ще се разпредели това съфинансиране? Тук трябва много сериозно да разгледаме нещата преди да се предложи за въвеждане това решение. И накрая, господин председател, опростяването, за което говорихме толкова много в началото на този е, дебат и за бюрокрацията. Не виждам как ще се случи това. Аз търсих мени от възможности по-рано. тук наистина има място за още едно меню за мерки на контрол и инспекции. И така започнах сериозните дебати и аз с желание ще участвам в тях. Деланге и след това господин Неколеско. Благодаря, господин председател. Аз пропуснах началото на а, дебата, но а, благодарение на един много активен журналист от Холандия в а, дъното на залата, следях почти всичките ви коментари през Твитър. И така имаше доста разлики между тези, които подкрепят и не подкрепят едно меню с варианти. Радвам се, че голямата част от моята група смята, че трябва да се разшири а, екологизацията, био разнообразие, ефективни ресурси, ресурси и така нататък и хуманно отношение към животни. Всичко това трябва да се включи. И сега се обръщам към зелените. Ако има повече гъвкавост за държавите членки, трябва от друга страна, и смятам, че това е инструмента, който трябва да използваме, за да ам, помирим тези, които са за и против, ако се увеличи гъвкавостта, това, което искат министрите, дайте ни парите и ние ще видим какво ще правим. Но аз съм а, депутат в Европейския парламент. Ето защо аз смятам, че, имаме, че трябва да имаме европейска рамка и ако има повече гъвкавост, трябва да има повече отчетност. Така че да има, примерно, задължително приемане на 4 от 6 варианта. Например, комисията? Какво ще постигне като цел в следващите години в сравнение с настоящата ситуация, в сравнение с базовата линия днес? Не искам държавите членки да правят това, което така или иначе правят. Трябва да има амбиции, но тези амбиции трябва да са а, реалистични. И в случая на Нидерландия настоящото меню за екологизация не е подходящо. И така, какво може да се направи, как ще се постигне и съответно как ще го оценява комисията след като мине съответния период. И така, някакъв по-скоро договорен принцип, който се използва и за структурните фондове. И така, господин председател, бих се спряла най-вече на този въпрос, че можем да се единим, да приближим мненията на тези, които са против и а, за менюто от възможности, като се концентрираме върху увеличаването на отчетността заедно с гъвкавостта. Искам и се да чуя и какво смята и комисията, защото като а, се огледам и видя колко а, групи а, подкрепят това меню от варианти и колко министри са за това, явно ще се случи. Затова моля ви да поработим заедно, за да видим как може да се увеличи и отчетността в това отношение. Благодаря. Господин Николеско има думата. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, аз също благодаря на докладчикът за много голямата благосклонност, с който той се опита да обедини всички гледища. Особено в дебата за разликата в нивото на плащания. Комисията казва, че всички страни членки, които получават директни плащания, трябва да преодолеят настоящите различия. В а, доклада се предлага страните членки, които са под 60%, да намалят до 30% от разликата. Моето предложение за 90% всъщност означава точно 30% от а, разликата. Както и да го смятаме, 30%. Тоест не виждам разлика между предложението на комисията и това на докладчика. Според мен нищо но различно не се предлага. Също съм за това да има сближаване, но цифрите трябва да се доуточнят. Също ме безпокои е, темата за размера на селското стопанство. Освен това, ОСП в, новата, в новия вид няма да бъде никак лесна за прилагане. Благодаря. Санфама, яко остатъчно. Thank you, Mr. President. <clears throat> First of all, many, many... Благодаря. Много благодарности на господин Поло Сантос за отличната работа, която беше всъщност една невъзможна задача. Нека почертая няколко момента. Екологизацията. Добре е да има варианти за фермерите, но, но искам да повторя казаното от госпожа Деланге. Ако искаме да има някакъв смисъл въобще на европейско ниво, трябва паралелно да увеличаваме отчетността с къвкавостта. Това е, е единственото смислено историческите пасища трябва да се определи. Не можем да продължим нататък, без да знаем какво, под какво се подписваме, защото това ще доведе и до проблеми с екологичните а, помощи. Член 29. Не виждам оригиналния текст, нито пък измененията да казват нещо за естествени ограничения или климатични условия, което да определя броя на култури. Само говорим за площ, а пък ми се иска да се види някаква препратка към естествените ограничения, природните ограничения, защото в някои части на Европа, дори да имате малко повече от 20 хектара, все пак е нормално да се очаква да има 3 култури в а, тази площ. И накрая за младите фермери. Смятам, че в тези държави членки, в които има подкрепа във втория стълб за младите фермери, и в тези държави членки, където се отива по-далеч от първоначалното предложение на комисията, там трябва да е а, факултативна схемата. Благодаря. Попросиме представителя комисии. Я имам един проблем. Благодаря. Имам един проблем тук, що се отнася до преходните региони. Над 75% от средната стойност на БВП на ЕС. Това се постига в градските райони, а в селските е различно. Не искаме да ограничаваме възможностите за растеж на селските райони. В някои региони положението е различно. Ще пан директор. Сега дам думата на комисията. Преки плак, ще ни е господин Пачеко. Oui, merci beaucoup, monsieur Благодаря, господин председател. Държа да благодаря на докладчика господин Капова Санто за отличният и много подробен обмислен доклад. Поздравявам го за това, че той е, прави добър напредък по отношение на дефиницията за патищата. пасищата. Смятам, че ще постигнем едно напълно приемливо решение и нека да кажа, че комисията вече показва готовност да поеме една по-широка дефиниция, която да отчете и традиционните пасища, каквито са формулирани те в Испания или Португалия, или други системи, като в Шотландия или Швеция. По някои други въпроси бих искал да коментирам, че в доклада съдържат е, предложения, които ще разгледаме с голямо внимание. Примерно предложението за горни стойности, тавана на плащанията, също за активни селскостопански производители – като страните членки следва те да определят критериите, но идеята те да бъдат задължителни тези критерии е добра. За конвергенцията между страните членки, сближаването на плащаните, това е много голяма тема. Обръщам, взимам под внимание предложенията и изказваните се е, колеги тук. Това е тема, която се договаря в многогодишната финансова рамка. А що се отнася до сближаване на плащанията вътре в отделните страни членки, установявам, че в проекто докладът се предлага един е, ритъм на сближаване, който е всъщност много по- е, сгъстен от това, което ние предлагаме. За гъвкавостта между двата стълба нека да отбележа, че следва да се запазят в края на краищата съществени суми в първият стълб за мерките по екологосъобразност. Те трябва да си останат там. Също се е, притесняваме от възможността тези суми да се прехвърлят всяка година, защото това е проблем за програмирането в е, програмите за развитие на селските региони. Първото, което искам да кажа по една много важна тема е, че ние не сме съгласни с подхода да се установява минимална граница. Също така искам да коментирам, че ако следваме един а, такъв подход за предоставяне на меню, нямаме никакви гаранции, че ще има равнопоставеност и недискриминирано третиране на селско-стопанските производители в една страна, пък дори и в различните региони на една страна така че няма да можем да прилагаме една обща разпоредба. И тогава няма да има и съответствие между агроекологичните мерки и мерките за екологосъобразност. Ако оставим това да се решава от всяка отделна страна, нещата ще бъдат крайно непрактични. Екологосъобразните мерки, ако те бъдат е, факултативни. Аз е, казах същото и вчера по доклада на господин Лавия. Считам, че е, очевидно вие вашите доклади се допълват, но аз, за да бъда също последователен, искам да кажа, че това за комисията ще бъде проблем и че трябва тези мерки да бъдат избирателни. Би следвало да определим една минимум, минимум площ за разнообразяване на културите. Готови сме да мислим в тази посока. Също така за приоритетните екологични площи сме готови да има изключения за кооперативи, като трябва да се дефинират тези конкретни групи според нас не е достатъчно обосновано а, да се определя площ, под която определено стопанство да формулира то приоритетните си екологични зони. Смятаме, че в такъв, в, в, в тази тематика трябва да отчитаме и малките производители. За развитието на селските райони ще давам думата на колегата ми Плева, който ще се произнесе върху проекта доклада. Uh, Благодаря, имате дума, господин Плева. Първо искам да изразя благодарностите на Европейската комисия към докладчика господин Каполаш Сантос за значителната работа, която е извършил по от доклада за политиките за развитие на селските райони. Европейската комисия смята, че документът е добра отправна точка за по-нататъчни дискусии. Той показва, че добре се познават предизвикателствата пред селските райони – освен това се познава и логиката на предложението на комисията. Предлагат се различни изменения и аз съвсем накратко ще говоря само по някой от тях. Едно от измененията е свързано с целите на политиката за развитие на селските райони и по-специално това, че не само земеделието, но и горското стопанство трябва да бъде включено в целта конкурентно способност. Комисията признава, че горите допринасят за балансираното развитие на селските райони в Съюза. Това е отразено в проекто регламента. И в приоритетите, и в фокусните зони, и в мерките. Затова горското стопанство според нас е включено в предложението. Комисията предпочита да не се включва горското стопанство експлицитно в трите основни цели на политиката. Защото договорът не ни дава формален правен мандат за такава политика на европейско ниво. По екологичните въпроси. Хубаво е, че вашата комисия иска да разрешим екологичните предизвикателства в настоящето и бъдещето. Доклада се казва, че 30% от а, средствата на всяка държава по съответния фонд трябва да отидат за екологични мерки, а не, за, а не 25. Европейската комисия не смята, че това трябва да бъде задължително. Основният инструмент за развитие на селските райони е процеса на стратегическо програмиране. След 2013 програмите за селско развитие те се фокусират повече върху резултати, а не върху разходната си част. Други екологични въпроси, с които се занимава доклада, е напояването. Ние сме съгласни с парламента, че настоящия текст за напояването трябва да бъде усъвършенстван. И най-вече разграничението между новите и старите държави членки. Европейската комисия ще се занимае с този въпрос. Смята, че това може да стане с базов факт и с делегирани актове. Сега е един много важен въпрос за комисията, свързан с райони, в които има природни ограничения. Ние не сме съгласни с проекто доклада на парламента за тези зони. Съветът през 2005 та реши да се промени и целта, пък и да се променят и параметрите на мярката. Няма как да се отложи привеждането в изпълнение на този метод. Не разбираме, освен това, защо е необходима тази междинна система, която трябва да определят държавите членки, и след това да има биофизични критерии с механизми за доуточняване, които да бъдат прилагани като цялостен механизъм след 2013. Този подход няма да разреши проблема, дискриминацията между фермерите, причинен от това, че се използват различни системи за определяне на границите на тези райони. Комисията не смята, че трябва да задължава държавите членки да променят системата и то отново след няколко години. По-високото ниво за съфинансиране сега. Във вашия доклад се иска точно това, по-голямо съфинансиране по агроекологичните климатични мерки. Разбира се, че може да има аргументи за повишаване на съфинансирането по всякакви мерки. Ние в комисията сме избрали обаче мерки, основавайки се на определена логика. Например, смятаме, че предаването на опит и познания е основно важно за ефикасното прилагане на цялостната политика за развитие на селските райони. Така или иначе, убедени сме, че трябва да се ограничи броя на мерките, които да имат по-високо ниво на съфинансиране. Това е с цел упростяване, пък и защото повишаването на нивото на съфинансиране може да доведе до намаляване на общата сума по мярката. Не на последно място, програмата Лидер. Сегашният подход, който се прилага в, за развитие на селските райони, ще отиде и ще се използва от другите структурни фондове в следващия програмен период. Това вече е признание за успех – затова лидер е по общия рамков документ за всички структурни фондове. Основният принцип на лидер, който е принципа отдолу нагоре, няколко пъти го посочихте и вие самите, не се поставя съмнение. Местните групи за действие ЛАК ще отговарят за разработване на стратегии за местно развитие говорих по малко въпроси. Надявам се обаче да сте разбрали, че комисията гледа много сериозно на работата на вашата комисия за разработване на политиката за развитие на селските райони. Надявам се да работим добре с вас в европейския, с Европейския парламент. Благодаря ви за внимание. Zapewne komisja doświadczyła także bardzo poważnego podejścia ze strony. Предполагам, че комисията на парламента работи сериозно с Европейската комисия. Радвам се, че е толкова плодотворно това сътрудничество, което води до конкретни резултати. Господин докладчик. Добре, господин президент и карш колега, colegas. Eu uh, благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги. Много съм доволен от проведения дебат и съм много благодарен за ангажимента, който покажаха, показаха всички изказали се. Благодарен съм и за критиките, приемам ги, ще се опитам да се съобразя с тях. Понякога обаче просто става въпрос за разясняване. Например, въпроса за разпределението в отговор на господин Николеско. Господин Николеско казва, че моето предложение за преразпределение е същото като това на комисията. А това не е така. Комисията предлага сближаване до 90% от средната стойност в Европейския съюз, аз предлагам 100%. А в случая на Румъния това означава, че в програмния период още 4 400 хиляди евро. 400 милиона евро, извинявайте. Тоест, моето предложение означава по първия стълб за Румъния 400 милиона евро повече. Така че различни са предложенията. Също така, е, на тези, които казват, че моите предложения са твърде близки до тези на комисията, смятам, че има голяма разлика в много отношения. Например, нека посоча нещо, което доста често се споменаваше – опростяването. Нека приканя колегите да намерят в моя доклад мярка, която е по-сложна от предложението на комисията. От друга страна пък аз съм в позиция да покажа много предложения от моя страна, които са много по-опростени от тези на комисията. Един пример само. Екологизацията. Аз предлагам трите мерки за екологизация да се прилагат само за стопанства с повече от 20 хектара като площ. И по този начин а, прав... става изключение за повече от 70-80% от селските стопани в Европа, които няма да трябва да се съобразят с тези условия, изисквания. При а, прекратяването на дейността, аз вместо 5 плащания на година предлагам едно, което много спестява от бюрокрацията. И много други примери мога да, мога да дам. Няма нищо в моя доклад, което да води до повече бюрокрация, отколкото в предложеното от комисията. Разбира се, има и други спорни моменти. Някои колеги виждам са, съгла... не са съгласни за преустановяването на дейност. Нека кажа, аз нямам идея да се а, насърчават хората да напускат селското стопанство. Просто предлагам а, за тези, които са над 65 годишна възраст, което все пак е официалната възраст за пенсиониране, да имат някакъв вид насърчение, за да могат да предадат своята дейност на по-младите и това да дойде един млад фермер на мястото на един възрастен фермер е много добре. Ако наистина се комбинират и няколко съседни а, стопанства, които а, да направят едно по-голямо стопанство, това е още по-рентабилно. И така тази реформа ще бъде а, възможна за някои държави членки, където има необходимост и това ще бъде на доброволни начала. Има някои държави, в които структурата на собствеността е такава, че няма смисъл от такава мярка, т.е. няма защо да се включва. Много внимателно слушах дебата връзка с менюто. И наистина последните няколко месеца много говорим за това. И искам да се спра на този въпрос, че а, все пак има някои части от менюто, които няма да се изключат. Исках да въведа идеята за екологична сертификация. Това е същото като а, менюто, но в рамките на общността. И след като комисията каза, че може да приеме сертифицирането, това е един вид отговор на възражението срещу менюто, без да трябва да се въвежда меню. Защото иначе ще имам един безкрайен спор. Само погледнете колко доводи идват от всичките тези предложения на комисията, постоянните пасища и така нататък. Само трите а, мерки, които са за екологизация. Представете си, ако има 20 такива, ако трябва да спорим по 20, а не само 3. И така, смятам, че ако има една екологична сертификация в една подходяща рамка, би могло да се постигне тази цел по много по-разумен начин и също така казвах, че ако комисията не си смени позицията по повод на менюто, ние можем да а, действаме със съвета и аз попитах дали е възможно да се постигне единодушие в съвета за включването на менюто в първия стълб. Така че смятам, че моето предложение е съвсем обосновано, прагматично, нещо, което е възможно като а, компромис. Затова, моля ви, не го бъркайте с а, нещо приближено до предложението на комисията. Също така, много уважение за а, казаното от а, колегите, господин Хойслер, за господин Бове, за Сидба оборота. Не е нужно да си агроном, за да знаеш, че седбооборота е нещо добро за селското стопанство, за природата. Трябва обаче мониторинг, трябва някаква система за мониторинг. Ако а, трябва наистина да следим годишния оборот на толкова голям брой селски стопанства, това е практически а, невъзможно. Ето защо комисията не го предлага. Не, че не са съгласни с екологичните ползи от седбооборота, но практически е невъзможно това да се мониторира. Така че ако някой открие механизъм, с който можем да осигурим а, едно наблюдение, един разумен мониторинг, ако някой колега има такова решение, повече от доволен бих бил да включа това предложение вместо си по оборот. Госпожа Еглер, госпожа Кестингер, те поискаха разяснение за управлението на земите от други лица. Това е в пакета за горите. Идеята е да има други лица, които управляват горите. Защото имаме а, ситуация, в която не е задължително един единствен производител или организация на производителите. Ще дам пример от моята държава. 10% от горите в Португалия са нито обществени, нито частни, а са собственост на местни общности и по този начин ще бъдат изключени от предложението на комисията. Така че ако отворим а, схемата и за друга собственост, Единственото, което правим е да имаме по-широк обхват и да покриваме реално хората, лицата, които се грижат за горите. Но с удоволствие ще прецизирам това определение, ако има желание за това. Други моменти. Мисля, че нещо иска да отговоря на господин Дантен, но не мога да си го намеря в записките. Извинете ме за секунда. Така, периода, в който една ливада или пасеще се използва. Това не е задължително да е непрекъснато. И после а, рамковата директива за водата. При агроекологичните мерки има вече 30% от бюджета за агроекологични мерки и за прилагането на рамковата директива. И така, ако е приложимо, трябва да бъде приложимо за всички държави членки. Един а, съвсем а, обоснован момент, критика, която ще се опитам да отчета, е липсата на мерки за разликата. Тук, съжалявам, че съм го пропуснала това, за определението на различните фермери. Много още има какво да се каже, но имаме и още няколко месеца, които можем да продължим обсъждането. Трябва да продължим с този конструктивен дух, а, с който действахме до момента, който се показа днес. За него аз съм изключително благодарен и съм сигурен, че в крайна сметка ще постигнем много широк консенсус тук в нашата комисия по земеделие и в парламента, защото с нашите правомощия за с вместно вземане на решение, ние единствено можем да упражним правомощията си, като покажем, че имаме много сериозно мнозинство, широка подкрепа. И разбира се, винаги а, бих приветствал една силна позиция от страна на парламента а, с много а, утвърждаване на позицията на Европа. Благодаря много за интензивната работа и за разгрощения спор. Благодаря на всички, на всички участници, на докладчика. Трябва да си спомним, че а, ОСП трябва а, да се реформира, но трябва да има и регионализация, различна роля за различните държави членки. Разбира се, че няма да се съгласим по всичко в Брюксел и регионите, и държавите членки имат своята роля. И така, крайен срок за измененията 9 юли на обяд. Благодаря. Благодаря на преводачите.